Okay, um, we can, we can... И така, можем да започнем най-напред. Нека приемем дневния ред. Не виждам някой да възразява. Затова смятам, че дневният ред е одобрен. За съжаление, Имам няколко съобщения като председател. Най-напред, може би знаете, че на 27 октомври председателят Б. Розо извърши размяна на портфейлите в ресорите на комисари Рейн и Шемета по член 106.6 от правилника и съответното приложение, ние трябва да проведем друго изслушване на тези комисари, тъй като и работата и на двамата е свързана с нашата комисия. На 23 ноември след обед ще бъде изслушването. Това, че господин Рен е тук, е част от текущите му функции. Няма нищо общо с изслушването. Ще имаме обществено изслушване в понеделник на 5 декември от 3 до 6.30 след обед. Е, това е дата, която не е отбелязана в предварително одобрение списък на заседание, затова ви моля да си го отбележите. Понеделник, 5 декември. Е, по триалога за системата за гарантиране на влогове на 26 октомври в Страсбург имаше втора тристранна среща. Стигнахме до задъна на улицата, и като полското председателство каза, че съветът няма да прояви гъвкавост по целевото развнище размер на фондовете и само гъв, гъвкавостта ще бъде ограничена по сроковете за изплащане. Следващото заседание е насрочено за 15 ноември и ще видим дали сме наистина в безнадежна задънена улица, при което няма да може да се мисли за гласуване в пленарно заседание. На 26 октомври в Страсбург имахме второ заседание и по СИПА. Всички основни въпроси бяха решени. Актуализиран документ с 4 графии, раздаден на всички политически групи. Все още няколко основни въпроса се обсъждат, включително крайният срок за схеми различни от СИПА. Надяваме се, че ще можем да постигнем споразумение през ноември. Следващата тристранна среща е планирана за 16 ноември в Страсбург. С това изчерпвам съобщенията. И сега с удоволствие преминавам към общественото ни изслушване. Както сигурно членовете е, на тази комисия си дават сметка, е, в момента е доста е, трудно времето. Господин Ростовски, председател на съвета ЕКОФИН и господин Оли Рен, комисарят, имат отношение към тази дискусия. Херман Ван Ромпой ни уведоми, че те не могат да присъстват на това изслушване поради други ангажименти но очакваме економическа правната уредба за економическото управление да бъде пълноценно приведена в изпълнение. Е, Европейският съвет има много важна роля в тази връзка, за това отново ще пише на господин Ван Ромпой да определим допълнителна дата за економическия диалог и Йорги Матоски, е, пред, предишен председател на ЕКОФИН, също трябваше да отмени присъствието си тук поради неочаквано назначение и нашите оратори тук е, ще трябва да си тръгнат по-рано поради неотложните задачи е, в рамките на Еврогрупата. Така че ще се постараем да се справим при тези обстоятелства държавният секретар ще заеме мястото на господин Ян Винсен, така че в това отношение сме подсигурени. Сега всеки от нашите ориатори ще има по 5 минути. Най-напред ще се изкажете вие двамата. След това ще чуем кръг от въпроси, за да можете да отговорите преди да си тръгнете и е, след това ще бъдете заместени. Когато организирахме това изслушване, не знаехме, че е, то е, ще е, бъде проведено в толкова труден момент, но проявяваме разбиране към вашата невъзможност да бъдете тук през цялото време. Господин Растовски, благодаря. Госпожо председател, почитаеми членове на комисията, най-напред искам да се извиня за това, че е, ще е, трябва да си тръгна скоро, но ми се иска максимален брой въпроси да чуя и да отговоря на толкова от тях, е, наколкото мога. Най-напред, за първ път имам възможност да се явя пред парламента след одобрението на пакета от 6 законодателни реформи, които по мое убеждение ще гарантират, защото сегашните проблеми да не се повторят никога, трябва да кажа, че съм много доволен от постигнатия компромис и от приемането на тъй наречения шесто пакет. Не би трябвало да си пестим това признание. Поне една минута можем да отделим, за да кажем, че постигнахме доста с този шест странен пакет, пакет от 6 акта. Парламентът изигра основна роля тук и много допринесе за нашата възможност да приключим работата по пакета и да постигнем компромис. Като председателство приветстваме тази възможност да разискваме с вас началният натрупан опит по линия на европейското 6-месече, европейския семестър. Процесът е много интензивен и особено първият му етап бе много е, интензивен. Естествено, оценката на тези процедури не е финализирана. Ако има някаква оценка, тя е по-скоро първоначална, отколкото окончателна, е, доколкото става дума и за първо 6 месече, но във всеки случай моментът не е неподходящ. Моментът за обсъждане на тези въпроси. Най-напред, е, като е, увод ми се иска накратко да споделя с вас своя анализ на сегашната обстановка. Е, това е важен анализ, защото тази обстановка, тези обстоятелства, в които се намираме в момента, ще се отразят върху всички решения, които вземаме, включително и по отношение на европейския семестър. Както знаете, кризата с суверенния дълг в момента заплашва да отключи сериозна банкова криза и можем да се окажем в заклещени в една отрицателна спирала, в която финансовите пазари все повече се съмняват в способността на държавите членки да обслужват своите задължения. Това пък ще хвърли съмнение върху солидността на онези банки, в чието баланс са включени суверенни задължения. И това пък ще доведе до проблеми с рефинансирането на тези банки и на междубанковите пазари. Някои такива тенденции вече бяха забелязани. И е, Европейската е, е, банкова асоциация отбеляза това също. това на свой ред може да доведе до много тежка криза в реалната економика. Кризата, започнала през 2008 година, бе финансова, но тя след това се превърна е, в криза на реалната економика. Сегашната криза започна в началото на 2010 година. Тя най-напред бе криза на суверенния дълг, а сега все още не е стигнала напълно до тази степен и мисля, че трябва да сме благодарни, но до някъде е, е стигнала е, фазата на е, криза на финансов финансовия сектор. Все още не се е превърнала в напълно разразила се криза на финансовия сектор, но има потенциал за това. И макар, че все още няма така бурна криза в финансовия сектор, е, кризата тази също е, бързо се превръща в е, е, в криза на реалната економика. И за това мисля, че ние би трябвало да е, си дадем сметка за тези дълбоки и дългосрочни отражения върху заетостта, е, върху пазара на труда, затова ми се струва, че е много по-уместно сега, в настоящия момент, да анализираме мерките и да обсъдим мерките, които се опитваме на ниво Европейски съюз да предприемем, за да преодолеем тези трудности. Е, естествено, част от е, тези мерки е Европейският семестър. Благодаря ви. Благодаря, давам думата. Благодаря, давам думата на комисаря. Sharon, yes, uh, благодаря, уважаеми депутати. Бих е, искал да ви благодаря за възможността да споделя някои от е, полуките от е, първото европейско полугодие или семестър като един пилотен проект още преди влизането в сила на пакета от 6 законодателни предложения. Нека да благодаря и на комисията за писмените въпроси, които ми предадохте това е един много удачен начин да оставаме фокусирани върху основните теми, за които е ангажиран парламент. Напълно съм съгласен с господин Ростовски с заключението му, че пакета от 6 законодателни мерки бе изключително навременен, прият на време от съвета и парламента. Мисля, че този пакет е от ключово значение за подсилване на економическото управление в Европейския съюз, особено в е, еврозоната, с цел е, финансова благоразумност, устойчив растеж и от името на комисията мога да ви уверя, че определено ще се използват новите инструменти от е, шесте законодателни предложения с е, абсолютна решителност. Европейският семестър е свързан с тези шест закона. Те дават нормите, за неговото функциониране и аз ще говоря за него след малко. Но нека да кажа няколко думи за днешната среща на Еврогрупата. Няколко важни теми са на дневен ред. Гърция, Италия, засилването на защитните мерки като Европейския фонд за стабил... финансова стабилност, а също и мерки обсъдени след дискусиите на Г-20. Така че днешната ни среща се състои в един много критичен момент след бурни политически събития, включително събитията, които продължават да се случват в Гърция. В рамките на срещата на Г20 бе отделено много внимание и много време за това какво се случва в еврозоната. Получихме много силна подкрепа, много съвети от нашите партньори на световно ниво. Г20 приветства решенията на европейските лидери от 26 октомври за възстановяване на устойчивостта на дълга на Гърция, за засилване на европейските банки, за изграждане на защитна стена, така да се каже, срещу прехвърляне на проблемите и за изграждане на стабилна рамка за економическо управление в Европа. Сега съобщението на гръцкият премиер за намерението му миналата седмица да проведе референдум създаде огромна несигурност за това доколко е ангажирано гръцкото правителство с всичко, което бе решено на 26 октомври. Гръцкото правителство оформяше тези мерки и ги прие заедно с нас само пред няколко, пред няколко дни преди да обяви намеренията си на срещата на върха на зоната на Европа. Аз съм в постоянен контакт с гръцкото правителство. Ние сме ангажирани с това да подкрепим Гърция. Ангажирани сме и с решенията на срещата на върха на 26 октомври, но разбира се и Гърция трябва да се придържа към изпълнението на тези решения, защото това са мерки, които, за които настояваха те самите. Това е изключително важно в нашата последваща политика. Ние сме убедени, че економическото управление е единствения начин да се възстанови доверието и да се изпълним ангажиментите. В момента продължават е, разговори и работата на Тина за възстановяване на доверието. Срещнах се с гръцкия министр на финансите днес и се надявам, че той ще даде сведения в Еврогрупата за това какво се случва с процеса на създаване на коалиционно правителство в Гърция в момента, който се развива много бързо. Италия също бе обсъждана много в рамките на Г-20, защото там също се е, откриват проблеми. Берлускони пое значителни ангажименти за консолидиране на финансовия сектор и за засилване на потенциала за растеж в рамките отново на европейския семестър. Този пакет от мерки, когато се изпълни в е, неговата цялост, ще бъде отново стъпка към решаване на проблемите на Италия, структурните проблеми. Италия а, реши да се обърне към Международния валутен фонд да наблюдава изпълнението на нейните задължения. Ние в комисията ще направим една подробна оценка, също ще наблюдаваме финансовата и економическа ситуация в, Гърци... в Италия, извинявайте и ще изпратим мисия в Италия още тази седмица. Дами и господа, уважаеми депутати, е, на практика европейският е, семестър започва да се превръща от една концептуална рамка в е, реален опит. Първо, ще ще групирам моите коментари и ще е, засегна две-три теми, преди да пристъпим към дискусии. Първата тема е националната реакция, отговорността и суверенитета. Като цяло, доколкото не всички правителства бяха 100% доволни от е, конкретните препоръки, отправени към тях – реакцията на правителствата на страните членки към та, това финансово и економич... този финансово и економически предварителен преглед бе общо взето положително. Ам, този относителен ентусиазъм, така да кажа, не бе подет от националните парламенти поради страха, че Бруксел е, нарушава националния суверенитет. Това, тези сантименти са много разпространени и ние трябва да ги отчитаме. Моят отговор в такъв смисъл е следният. Всички трябва да са уверени, че окончателната дума по националния бюджет си остава в ръцете на тези, в чието ръце винаги е била, т.е. националните парламенти. Но националните парламенти трябва да бъдат много наясно за европейските правила по отношение на економическото управление и правила, които те самите са се съгласили да следват. И тук Европейският парламент може да играе много голяма роля, особено с междупарламентарния диалог. Тук бих коментирал господин Ламперц и групата на зелените с едно критично изследване за европейския семестър, публикувано преди няколко седмици. И се надявам, че ще има достатъчно заинтересувани лица, които да го разгледат не само в Брюксел, но и в националните парламенти. Много важен документ. Освен това, демократичната отговорност, отчетност на Европа трябва да бъде свързана и с фискалната, финансовата отговорност. Дискусиите вече по тези теми няма да се провеждат само зад затворени врати и по този начин министрите няма да могат да подминават това, което се случва, но това не се отнася за вас, Яцек. Но економическия диалог ще има много положителен ефект в такъв смисъл. Е, започва да ми изтича времето, но още един коментар, ако мога. Втората група въпроси е свързана с въздействието на политиките върху европейския семестър. Накратко казано, твърде рано още в цикъла на вземане на политически решения да се оцени въздействието. Има конкретни е, препоръки за националните политики. Например, Испания си изпълнява конкретните препоръки до много голяма степен. И доста добре се справя с успокояване на финансовите пазари, независимо от много съществените предизвикателства пред економиката и пред заедостта в страната. В такъв смисъл аз писах и на Шаран с предложение да дойда отново в вашата комисия през януари да дискутираме е, политическото въздействие на европейския семестър, защото през януари ще знаем много повече, отколкото знаем в момента. И да приключа с е, това, че се надявам, че моите кратки бележки ви убеждават в моят ангажимент и ангажимента на комисията и убеждението на комисията, че е, европейския семестър е много солидно начинание и аз очаквам заедно с вас да прилагаме пакета от 6 закона и да постигнем съответни резултати. Благодаря, председателката. Както е, казах преди малко, ще има известна смяна на ораторите след малко, но нека да чуем сега първия кръг от въпроси от е, координаторите или тези, които те са назначили за свои представители. Не знам кой ще се изкаже от НП, затова давам думата на Удо. Uh, Благодаря, Шаран. Имам около 200 въпроса към господин Ростовски и не по-малък брой въпроси, не по-малко от 200 към Оли Рен. Но поради това, че положението не търпи отлагане, искам да дам думата на Ани Подимата, която специално дойде от Атина и също има няколко въпроса за случая. Благодаря. Удо, благодаря Шарен, господин комисар. Както знаете и както бе е, научено с нощи, е постигнато споразумение между двете големи политически партии, тази на министр-председателя Андрео и господин Самарас, лидера на опозиционната партия, за създаване на коалиционно правителство. Основната задача на това правителство ще бъде пълноценното изпълнение от гръцка страна на решенията, взети на 27 октомври и на задълженията, проистичащи от тези решения. Господин комисарио, трябва да постигнем резултати. Комисията и евродепутатите многократно са е, подчертавали в миналото потребността от национално единство и национално разбирателство като единствените пътища към е, е, правилното изпълнение на много трудни мерки и политики. Положението в Гърция е много добре известно. и това също много пъти е казано в миналото. То е неустойчиво. Дори преди предложението за референдум. То беше неустойчиво. Така че е, сега имаме решение и особено важно за всички нас е да гледаме не назад, а напред. За да постигнем резултат, трябва да имаме предвид, че коалиционното правителство не е само цел. То е средство за постигане на цели. То създава минимални условия, но за да постигнем резултат, господин комисарю, ние трябва да привлечем и да мотивираме обществото. В този смисъл имам следния въпрос към вас. Какво послание можете да излъчите към гръцките граждани? Послание, което да им а, открие положителна перспектива, защото до сега, въпреки а, слабостите, въпреки а, погрешните решения, гръцките граждани е, неизменно имат чувството, че някак, някой се стреми да ги увреди, че те са цел, мишена. Сега е време да обърнем страницата. Е, и е, мисля, че говори от името на колегите си в комисията, ние ще направим всичко възможно за постигане на желаните резултати, тъй като това ще благоприятства и положението в Гърция, и стабилността в еврозоната като цяло. Има ли послание? Положително послание, послание с положителен заряд от ваша страна, от страна на комисията, което да увери мнозинството граждани в гръцкото общество – че пътеката, която е пред тях, ще може да бъде извървяна успешно. Силви. Благодаря, Шаран. Благодаря, господин министре, господин комисар. Благодаря ви за присъствието. Толкова повече сме благодарни, защото не всички са положили такова усилие, но ще споделя с вас едно голямо безпокойство. Наистина огромно безпокойство. Ако а, разисквате с гражданите, което неизменно ви се случва, ще си дадете сметка до каква степен е, управлението на кризата се извършва някъде другаде, на място, където те не се намират, е, в а, е, а, такива непрозрачни кръгове и среди и а, те са с усещането, че кой знае колко няма да се постигне. Какъв е резултатът от първото полугодие? Аз имам заключенията на за заседанието на еврозоната и бях поразена. Никой не е, е имал а, идеята, революционната, да въведе в тези заключения а, някои а, неща, които сме обсъдили, когато разисквахме тъй наречения six-pack. Comply а, or consent. А, това а, го обсъдихме преди време, вие знаете, лично участвахте а, и това трябваше да стане публично достояние. А, ние е, използваме тъй е, наречения натиск е, от себеподобни, от подобни структури. Това не може да се постигне чрез закрити врати и при заседания при, зад закрити и зад затворени врати. На какво играем, господин комисар? На какво си играем? Приемаме регламенти и всички ни казват колко е хубаво, че парламентът е работил, че е прието еди какво си решение или еди кой си регламент. И 15 дни по-късно съветът някак напълно игнорира това, което ние сме приели. Аз смятам, че това не е кой знае колко мотивиращо. Е, и това е, се стоварва на главите на хората, е, които са си направили усилието да идат да гласуват за Европейския парламент. Искам да ви кажа, че начинът по който се управлява кризата е недемократичен. Парламентът се изолира и единственото, което ще бъде постигнато, е, е, че хората, които от 20 години са посветили а, е, на европейската интеграция, а, е, ще се почувстват а, напълно изолирани, напълно а, отчуждени, а, защото ние а, не искаме само от две столици да решават съдбата на всички. Как искате гръцкия народ а, да не се почувства по този начин? А, как искате да се почувстват италианците, когато получат писмо от Европейската централна банка? Как искате да реагират хората, когато се вземат хаотично решение на заседание на Г20? Трябва да се каже не. И като докладчик по шесто пакета, трябва да ви кажа, че аз се срамувам от начина по който вие действате. Благодаря. Сега виждам, че НП е готова да зададе въпроси. Данита Хубнер има думата. Никой друг не се е обозначил от НП, освен това да дадем предимство на дамите. Благодаря. Аз се обръщам към комисар Олирен, ако можете да ми отговорите. Естествено, има хора, които вярват в това, че е, мерките за економии трябва да бъдат все по-всеобхватни. Аз лично не вярвам в това, защото трябва да се отчита и капацитета на страната да започне да осъществява растеж, защото това създава доверие и ангажира и частния сектор. Така че не съм убедена, че така трябва да се действа. Сега 50% пръжението за упростяване на гръцкия дълг от частни е, кредит, кредитори и ако се предполага, че ще се намали бюджета, а няма да се разширят инвестициите, това ще спре растежа. Може ли да коментирате как е, виждате капацитета на нашата система, на нашия процес на вземане на решения да започнат да създават растеж в страни като Гърция. И на последно, Филип, аз ще говоря на английски. Благодаря, господин е, комисар, че сте тук. Оценявам високо това в този момент. Само един въпрос ще имам или един коментар. В Европа има нужда от по-интегрирано економическо управление. Няма спор по това и е абсолютно задължително да се използва инструмента на европейското полугодие. Трябва да се направи така, че то да, като инструмент да се прилага достатъчно последователно, включително и на политическо ниво, с препоръките и така нататък. Но за мен Критичният момент е подкрепата от страна на обществото. Политиките, които се налагат в момента в Европа, като част от економическото управление, като част от е, спешната помощ за ред страни, не се радват на подкрепа от обществото. Е, знаем играта с референдум в Гърция, но все пак време е да получим подкрепа от хората. И за мен най-големия риск за европейското полугодие е именно липсата на демократична отчетност. Не може да се иска микроуправление на всяка стъпка от всяки елемент на създаване на политика на европейско ниво от страна на парламента. Но в ключови моменти на вземане на решение, когато се вземат основни решения за економическа, социална или данъчна стратегия, и когато тези насоки ще станат все по-задължителни, в такива критични моменти трябва да се търси демократична подкрепа и да се има, да поне парламента да гласува какво искам да кажа. Значи, когато правите прегледа за годишния растеж и имате насоки, издавате насоки за политически за економически политики, нека да си го кажем точно с термина, това е политически акт. И ако трябва да действаме бързо, нека да намериме начин да действаме бързо, това са именно ключовите моменти, в които ние трябва да търсим политическа подкрепа. В противен случай, общото економическо управление или интегрираното економическо управление, от което имаме нужда, просто ще буксува, защото няма подкрепа. И тогава Европа ще тръгне в посока на дезинтеграция, което никой не иска. Затова настоявам, преразгледайте процеса, да има повече демократична отчетност. Стратегията 2020, е задължителните законодателства трябва да са с процедура на взаимно съвместно взимане на решение. Това е начинът да изпратим сигнал на гражданите, че не комисията си действа за затворени е, врати. Ние често обвиняваме и съвета, че си работи за затворени врати. Тройката работи в Гърция и в други страни именно по този начин за затворени реши врати, но в едни критични моменти трябва да можем да се обръщаме към гражданите и да искаме техната подкрепа, защото не Олирен, не комисията, не Европейската централна банка решава, ще можем да кажем, парламента подкрепя тези решения. Председателката. Благодаря. Нека сега да дадем възможност на ораторите да отговарят. Господин комисар, вие имате нужда пръв да тръгнете. Да ви дадем думата на вас. Казахте, че в 4 без 15 трябва да излезете. След това ще дойде държавния секретар. Well, um, okay. Се надяваме, че въпросите ще бъдат по-кратки. въпросите са кратки, въпросът е, вие имате ли отговори? Тъй като много докладчици в сянка се изказаха относно европейския семестър, според мен е вярно, е необходимо пряко да се отнеса към нашите гости по този въпрос. Господин комисар, господин министр, целият този въпрос за европейския семестър, какъвто е той днес, ми се струва едно напълно бюрократично упражнение. А всъщност замисъла е да намерим във връзка с действието на еврото един механизъм за действително економическо управление. Но това не може да стане без, ако щете, един економически парламент. И в известен смисъл, днес целият въпрос за демократичната легитимност на процеса на управление се свежда до това. И аз храня едно безпокойство – не е възможно да се осъществи този европейски економически семестър без действителен демократичен дебат на общоевропейско равнище и преди всичко без инструментариум. И без националните парламенти. В националните парламенти се приемат някакви бюджети насоки, а на европейско равнище ние предлагаме годишен преглед на растежа. И господин Ламбер го каза, но аз оставам с впечатлението, че в съвета се развива друга една дискусия, в която централно място заема пактът Евро плюс. И в известен смисъл демокрацията се отхвърля два пъти първо, парламентът не е въвлечен в целия този процес. И на второ място, вие тук е, заявявате пред нас, е, че платформата е една, а всъщност съвета всичко се основава на един друг акт. А сега ще трябва да дам думата на нашите гости, инак никой няма да получи отговор на зададените въпроси. Благодаря, е, започнем от последния въпрос. До сега нито веднъж съвета не е споменаван прословутият Европлюс. Може би това ще стане в бъдеще, но лично аз е, нямам сведения за някакъв сатанински заговор за заобикаляне на демократичната процедура. Общо взето, е, трябва да кажа, че лично аз, и полското председателство като цяло, е, че националните парламенти и Европейският парламент трябва да бъдат въвлечени по-активно. И доколкото комисията излиза с национални, специфични за всяка отделна държава членка насоки, които, имайки предвид, не се контролират пряко от националните парламенти, то естествено Европейският парламент би следвало да играе такава една роля. А, имайки предвид значимостта на плановете за стабилност и конвергенция, това във връзка с един от зададените тук въпроси, очевидно това, за което говорим тук, поне според мен, е, се свежда до това. Ако за да постигнем, прочем, е, действителна стабилност на държавните финанси, то ясно, необходима е категорична политика на структурна реформа, благоприятстваща растежа. И в този смисъл, смятам, би било много полезно. Да бъдат засилени тези препоръки. И според мен много, много полезна роля биха играли демократичния мандат, демократичната легитимност и отчетност. Няколко въпроса, няколко изказвания прозвучаха в този смисъл и аз се солидаризирам с тях. Що се отнася до свиващите се баланси, В заключенията си съвета на министра на економиката и финансите категорично заявиха, че е, Европейския банков надзор трябва да действа така, че новият, новото капиталово число от 9% да не бъде постигнато чрез свиване на балансите на, на банките. Но за това ще бъде необходима сериозна бдителност от страна на Европейския орган за банков надзор, както и от страна на националните надзорни органи. По въпроса повдигнат от госпожа Данюта, Данута Хюбнер – Наистина, ако всички страни се стремят към фискална консолидация, това не би довело в краткосрочен план до експанзия. И наистина добре би било страните в солидно държавно финансово състояние да предприемат някои компенсиращи мерки от бюджетен характер. За съжаление обаче в Европейския съюз твърде малко са днес тези страни. И вече е класическия кенциански подход, който би се състоял в финансиране на експанзията от Централната банка, както изглежда, е, би бил в противоречие с съюзните договори. Та, така, мисля, че с това отговарям на зададените въпроси. Благодаря. Комисарят Рен. На въпроса на госпожа Падимата за Гърция. Ясно е, че Гърция застава, Европа, прочим, застава рамо до рамо с Гърция. Ние сме партньори, партньори на, на Гърция и на, и на гръцките граждани и им подаваме ръка, за да могат те да преодолеят днешната криза, дължаща се на допуснати в миналото грешки от фискален и економически характер. Разбира се, това е един двупосочен процес. Бихме могли да го е, охарактеризираме до някъде като своеобразен социален договор между Гърция и останалите страни членки на еврозоната. Тоест еврозоната приема да подкрепи Гърция при условие, че Гърция престане да живее свръх финансовите си възможности и се умее да възстанови економическата си конкурентоспособност. Ние съответно очакваме Гърция да изпълни поетите ангажименти в контекста на програмата за финансова стабилизация и в контекста на последните решения на върха от 27 октомври. И както вие правилно подчертавате, от съществено значение е всичко това да се крепи на едно широко национално единство, което сякаш в момента се кове. И аз съм убеден, че съвсем скоро ще е, видим едно правителство, една политика на националното единство в Гърция в полза на, на всички гръцки граждани. Разбира се, въпросите за растежа, за реформата са също много важни. Тук не можем да говорим единствено за бюджетни корекции. Край на кращата трябва да се възстанови растежът, поради което и специалната работна група, която бе създадена, ще се стреми към облегчаване и ускоряване освояемостта на структурните фондове, за да бъдат създавани нови работни места, а и за да бъде е, предоставено техническо съдействие в някои е, случаи, в които очевидно е необходимо такова съдействие, като се започне от местната администрация до данъчната администрация. Е, ние се уверихме, че такава помощ е необходима. Така че по всички фронтове се работи е, в подкрепа на Гърция с очакването насрещно Гърция да изпълни своите ангажименти. Е, що се отнася до казаното и от госпожа Хубнер, и от госпожа Подимата за растежа, е, освен това, което казах за работната група, за специалната работна група, нека кажа, че привлечени са експерти не само на комисията, а и на държавите членки. В някои случаи националните експерти, колкото и странно да, да звучи, са по-компетентни от експерти на комисията. А, но, е, от друга страна, трябва да имаме предвид е, на една е, стран, странна кенсианска конюнктура, която не би следвало да бъде възприета. И когато равнището на, на дълга се движи около 90 и повече процента от БВП. А, тук растежът се възпрепятства от значителната липса на доверие на инвестиционната общност в економиката, в някои случаи в целия Европейски съюз. Ето защо тук от съществено значение е възстановяването на доверието в Европа като цяло и най-малко в еврозоната и това чрез преодоляване на дълговата криза, оттам преодоляването на затрудненията е, на които се натъква по настоящен банковия сектор. И а, е, така, е, лека по лека да се възстанови благоприятен инвестиционен и потребителски климат. Защо смятам така? Защото сега ще сатресения на финансовите пазари наистина подронват устоите на економическия растеж и заедостта в Европа. Така че преди тази конюнктура първото нещо, което следва да се направи е да се удари спирачката, да се спре тази динамика на пазара и това е единствено чрез преодоляването на опасенията, свързани с кризата на държавните дългове и чрез подкрепа за банковия сектор в Европа. А, що за нас е казаното от Шаголар за среща на високо равнище на еврозоната и за известното при покриване на заключенията, а, да, е, права сте. Ако правилно си спомням, е, една латинска поговорка гласи следното. репетицио Матер студиарум Ест, повторението е майка на знанието. Така че нищо, че се повтаря. Няма, няма, няма нищо лошо. Е, заключенията да повтарят все едно и също. И в случая е, не пречи, че е, в заключенията на еврозоната се подчертават някои от съществените елементи на пакета от 6 е, акта, темата за економическото управление – това число, че се приканват националните парламенти да зачитат препоръките на Европейската комисия в бюджетната и економическата област. Нищо, нищо лошо, според мен, няма в това. И толкова по-добре, че се препотвърждава ангажимента да се придържат държавите към препоръките на Европейската комисия в рамките на пакта за стабилност и растеж. Прекъсват оратора. Тук не става въпрос за повторение. Тук не става въпрос за повторение. Те просто са пропуснали да кажат онова, което ние сме казали в пакта за... Е, в, акта, в шесте акта. Тоест, е, е, comply or explain. Нали? Принципът или ще спазват, или ще се отчитат и обясняват пред нас защо не са спазили. Отговорът на комисаря, аз във всеки случай не се солидаризирам с това нещо, ако то е факт, аз съм категорично за това е, държавните министри на държавите членки да се отчитат пред Европейския парламент. Е, е, отново, госпожа Голард. Та. Що се отнася до демократичната отчетност и пакта Европлюс, мисля, че госпожа Берес засегна точно този въпрос за демократичната легитимност от една страна и така наречения пакт Европлюс. Чувал съм да се говори от време на време за това в Европейския съвет, но ви уверявам, че един такъв пакт Европлюс, според комисията, следва да бъде интегриран в е, механизма на Европейския семестър и на цялостното економическо и фискално наблюдение и това в рамките на годишния обзор на растежа е, поредният ще бъде представен на парламента и на съвета още този месец декември. И в същата тази връзка даже възнамеряваме да направим своите предложения и за по-нататъчните стъпки за засилване на економическото управление. В тази връзка нека спомена и предстояща да излезе зелена книга на Европейската комисия за европейските облигации за стабилност. Така че аз, нека кажа, с, с, с радост ще се явя отново пред вашата комисия на 23 ноември, след като тези споменати от мен документи бъдат публикувани. И тогава ще поговорим отново. Благодаря. Благодаря. Е, опасявам се, че съвсем скоро ще се лишим от присъствието на господин комисаря, но все пак нека опитаме. Господин Шантис поиска думата е, отдавна, нека му я дадем. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина до сега не получих възможност да задам въпрос на представителя на съвета, поради което ще трябва да се задоволя с присъствието на комисаря Рен. Най-сърдечно, нека най-напред ви благодаря, защото по време на, във вашите отговори вие се опитахте да отговорите е, и на зададените писмено въпроси относно европейския семестър. Но аз бих ви попитал още нещо, господин комисар. Е, тук събота и неделя в пресата е, се появиха публикации за някакъв доклад на е, Европейската централна банка и на комисията, е, в който се разглежда възможността някоя държава членка да напусне еврозоната. Е, както знаем, такова положение не е предвидено от договора, но пък тълкования се ширят най-различни. И вие в тази връзка, прочем, заявявате, че не искате, комисията не иска Гърция да напуска еврозоната, но пък сте готови за всякакви варианти. Ето, в тази връзка въпросът ми е такъв. Първо, има ли такъв доклад? Има ли такова проучване? И после, както ако вземем действащите клаузи на договора, всъщност кое е, е, е допустимо съгласно е, договора. Е, в края на, на седмицата вие е, очевидно дадохте да се разбере, че се обмислят някои варианти. Макар и те въобще да не са предвидени от договора, така че моля да, да е, ни осветлите окончателно по тези въпроси. Благодаря. Няма такова проучване, е, за каквото е, споменавате. Разбира се, комисията настоява всеки да поеме своята отговорност за благосъстоянието на европейските граждани, на Европа. И разбира се, ние трябва да се готвим, изпълнявайки тази своя задача, за всяка евентуалност, но такова проучване няма. От съществено значение сега е Гърция политическите лидери да се обединят и да поставят интересите на гръцките граждани на първо място. И аз вярвам, че тези усилия в момента даже водят към едно правителство на националното единство, така че всякакви такива отрицателни, негативни варианти да не са на дневен ред и Гърция наистина да остане в еврозоната, каквото е желанието и на Европейската комисия. Ние държим е, Гърция да остане в еврозоната и се надяваме Гърция да убеди своите партньори, че е, ще е в състояние да изпълни своята част от е, договореностите. Госпожа Форд Аз а, поставям впечатлението, че е, давате думата на, на ораторите по, по групи а, или пък по страни, от малки към големи. А, е, и не мога да не е, изразя съчувствие към някои свои колеги. Аз съм Съгласна изказаното тук, че е необходимо да се възстанови инвестиционното доверие, което на своя ред разчита на потребителското доверие, което на своя ред се основава на обществената подкрепа за е, правителството. Е, но не е достатъчно е, само да се реализира демократичната отчетност в рамките на Европейския парламент. Трябва да бъдат привлечени е, към отчетност отделните държави членки. И тук аз бих искала да ви попитам е, е, как смятате да, да, да боравите с европейския семестър? Как ще функционира той за страните, които са в еврозоната, за онези, които не са и особено за онези, които са кандидатствали да се присъединят към еврозоната, но все още не са готови? И е, много добре, много полезно би било, господин комисар, да, да развиете е, своите мисли по отношение именно на тези е, страни, които са поели ангажимент да се присъединят към еврото, но все още не са го сторили и в частност една от тях, която е заявила вече своето намерение да се допита до своите граждани за една такава стъпка. Как, как ще коментирате? Благодаря. Разбира се, от съществено значение е, е реформите да се ползват с обществена подкрепа. Нези реформи, които заедно сме договорили. И в тази връзка аз е, активно ще взаимодействам и с европейски, и с националните парламенти. Е, общата ни задача тук всъщност е да привлечем в по-голяма степен националните парламенти, да ги приобщим към този инструментариум, на економическото управление, шесте наскоро приети акта. А по въпроса ви за различния начин, по който ще се прилага механизма на европейски семестър към едните и към другите, към еврозоната и към нечленуващите в нея. Нека кажа, че този механизъм сам по себе си не предвижда разграничаване на тези две групи страни. Единствената, ако щете, концептуална разлика е такава, че страните от еврозоната внасят програми за стабилност, а пък другите, не членуващи в еврозоната, програми за конвергенция, като разликите между тези два вида програми не са кой знае колко големи. А разпоредбите на шесте акта, които се прилагат само за страните от еврозоната – като такива сами по себе си не са включени в европейския семестър. При все това, обаче, европейският семестър е рамката, в която ще се прилагат новите инструменти, в това число и тези 6 акта при необходимост. В такъв смисъл разликите най-вече се свеждат до поетите ангажименти в единия случай за по е, дълбоко економич... по-дълбока економическа интеграция е, към един по-тесен економически съюз, е, което естествено предполага членство в еврозоната и разбира се приложимостта на отделните законови или законодателни положения, която е специфична за еврозоната. А семестърът се прилага за всички 27 държави членки. С това бих искал да ви благодаря за е, много уместните, сериозните въпроси. Е, налага се да, да ви напусна сега. Е, след малко започва заседание на еврогрупата, на групата на, на еврозоната. Знаете, става въпрос за управление на криза тук. Така че трябва да се отправя към сградата на съвета и довиждане на 23 ноември. Трима души още е, исках да, да зададат въпроси. Държавният секретар е, е още тук от е, името на съвета. Нека ви напомня, колеги, че целта на това изслушване, между другото, е и да се е, е, обсъдят действията на, на съвета по отношение на европейския семестър по посока към отслабване на някои от изискванията на комисията. Е, въпрос е, има към комисаря, но комисарят вече не е в залата. Следващия оратор към представителя на председателството. Срещата на най-високо равнище на Г-20 в Кан бе до някъде разочароваща. Според мен бе пропусната възможността да бъде отправен един сигнал, укрепващ доверието. Ови, е, е, лошо беше времето. Микрофонът бе изключен. Междувременно та напускането на еврозоната от една или друга страна бе табу. А сега се оказва едва ли нереална възможност и толкова по-зле, като сигнал, ако се върнем на въпроса за укрепването на доверието. И на второ място, срещата в Кан породи е, някои догадки за евентуални допълнителни мерки, за, за валутни резерви, за златни резерви, за е, повишаване, така да се каже, на огневата мощ на е, механизма за стабилност. Оказва се обаче, че онова, което сме решили преди няколко седмици само, вече не е достатъчно. И вместо да се укрепи доверието, то се подронва. Нещо повече, не, не бе изпратен, не бе от, отправен категоричен а, е, сигнал, че Г20, 20-те държави а, е, са на една а, е, вълна, така да се каже. Вместо това всеки назидава другия, американците назидават а, Европа, китайците пък говорят за някакви си едно цяло. 30 милиарда заеми, които ще се окажат несъбираеми. Не ми е работа да критикувам а, така поименно Г20, но някои заявиха намерението си да я карат по-старому. Това едва ли е най- най-благовидното послание. Та, та не би ли следвало за в бъдеще поне да се стремим да, да избягваме подобни послания? Благодаря ви за въпроса. Ще се опитам да отговоря, но пък трябва да кажа, председателството на съвета не участва в КАН Е, участието на подобни форуми е право на президента на Европейския съюз. Е, така че полското председателство не бе представено. А инак аз бих е, споделил до някъде вашите наблюдения. Наистина не пролича политическо съгласие относно мерките, които са необходими предвид изключително сериозната ситуация – но според мен това няма да бъде последният форум тази година. Можем да очакваме още подобни на, на подобно равнище е, срещи. В опит е, да бъдат преодолени сегашните проблеми. По подробностите е, утре ще обсъдим на заседанието на съвета на министрите на економиката и финансите, както Г20, така и заседанието на Европейския съвет, а, а и някои от повдигнатите от вас въпроси е, определено ще бъдат е, обсъдени утре от министрите и сигурно ще намерим някой и друг отговор на този етап обаче не съм в състояние да кажа нещо повече. Благодаря. Ja, es ist gut, dass äh, Staatssekretär noch mit uns ist, dass wir noch... Благодаря ви. Много е добре, че държавният секретар е тук, защото въпросите се нуждаят от до обсъждане. Един проблем, поставен от госпожа Хюпнер, остана без отговор. А именно. Какво ще правим с оглед на недобрите прогнози за растеж? Защото мерките за бюджетна дисциплина не генерират ръст. И слушах министра, и слушах комисари, и двамата казаха, че трябва да решим проблема с суверенния дълг, суверенните облигации, да не използваме кенсиански решения – Зная, господин държавен секретар, че вие винаги сте имали е, воля е, да е, стимулирате финансовите пазари чрез пакета от 6 акта. Ръстът може да пострада, защото трябва да решим кризата със суверения дълг. Господин министъра, господин комисаря казаха това. Мои колеги и аз близо година работихме за продажбата от къси позиции. Сега кризата с суверенните облигации доведе до увеличение и съветът винаги блокира нашите идеи. Винаги блокира нашите усилия, защото ни се казва първо трябва да решим кризата с суверения дълг има доста така сериозни притеснения с хедж фондовете. Някои колеги в нашата група ни обвиняват, че не сме направили достатъчно. Съветът отново ни блокира и на Г20 беше изразено дори така е беше изразена изненада от това, което се стремим да постигнем, но действително хедж фондовете са проблем. Не искам да персонализирам тези проблеми, но въпросът ми е колко още ще продължава съветът да е, ни води към задъне на улица, като не е, нарича, не назовава проблемите с истинските им имена. Ние не казваме какъв е проблемът, когато а, не подхождаме а, решително към проблематиката на финансовите пазари. Блокираме а, законодателството, положението се става нетърпимо и всичко все повече и повече се отлага, никой не понася отговорност, никой не може да бъде и обвинен. И имаме много голям проблем тук от гледна точка на демократичното управление и този проблем се корени не тук в парламента, а в съвета. Защото е, съветът е, е не се състои от хора, на които се налага да се върнат от дома сред избирателите си и да разправят неща съвсем различни от това, което си говорят на заседанията. Е, пактът Европлюс е нещо, което съветът създаде без участието на парламента, без дори да се допита до парламента. Това е пълна липса на прозрачност, все по вина на съвета. И е, това е основна причина за кризата на доверие която съществува сред европейските граждани, трябва веднъж за винаги да кажем ясно кой за какво отговаря и кой каква вина ще поеме. Държавният секретар, благодаря за въпроса. От европейското полугодие, а то е основната тема на нашата дискусия, както разбирам, ще направя следния извод. На този етап не бихме изменили съществуващата система, е, тъй като все още не сме обобщили резултатите от е, това първо полугодие, което беше в известен смисъл пилотно начинание. Мисля, че следващата година ще настъпи подходящият момент да проведем за по-задълбочена дискусия по е, целите, съдържанието на европейското полугодие, както и за неговото бъдеще. Е, по въпроса за прозрачността, който поставихте, е, бих казал, че едва тогава ще можем е, да направим и по-категорични препоръки. Още днес обаче се вижда, че Европейският парламент предвижда тези проблеми да бъдат обсъдени и следващата година. На този етап не ми се иска да извършвам оценка, да преценявам на какви основания комисията е опряла препоръките си и да извършвам преценка кое се е оказало резултатно и кое не в този ранен момент за европейското полугодие мога да споделя е, по-скоро някои полуки е, от техническо естество. И то не така фундаментални е, полуки. Наистина мисля, че сега не е моментът да обсъждаме е, този механизъм. Но е, това е въпрос, който вие поставихте. Е, диалог между институциите. За да бъде усъвършенстван диалогът между институциите на Съюза в областта на економическата политика, включително в контекста на европейското полугодие, защото това е общата рамка на нашите дискусии, бих искал да припомня, че в шесто пакета вече е, сме създали е, такива предпоставки и условия, механизъм на диалог и даже в момента го извършваме. В момента провеждаме такъв диалог. Мисля, че е, нашата среща днес е добър пример за подобен диалог. Естествено, разбира се, така, трудността е да впишете този диалог адекватно в една много динамично променеща се ситуация. Европейското полугодие е обвързано с определени срокове, но от друга страна съществува реалният свят, който много бързо се променя. през последните няколко три месечи е промените бяха наистина много динамични. Нашите институции също се променят и за това е много трудно да бъде намерен добър компромис и диалогът да бъде вписан в тези обстоятелства. По въпроса за растежа, вие споменахте това, растежа в еврозоната. Тук се отбелязва известен спад, това е факт. И мисля, че решението на Европейската централна банка за намаляване на лихвения процент е един от сигналите. За това сега проблемът е, въпросът е в това как да се справим с влушаващото се економическо състояние. Естествено, тук не разполагаме с едно единствено решение. Съгласен съм, че няма да бъде добра идея да всички държави членки едновременно да затегнат фискалната си политика, но както каза и комисарят Рен, проблем според нас е извънредно високата задлъжнялост. Дори в страни с рейтинг тройно А – и в крайна сметка, дори да имате такъв рейтинг, високата задлъжнялост може да доведе до неустойчивост. С това ми се струва, че дори от теоретична гледна точка е добре да се мисли за овладяване на положението и в страните, които не са така засегнати от проблеми с суверенния дълг. Както господин Ростовски каза, много малко са тези държави в Европа в момента. И освен това, тук има проблеми с договора, от което положението и нашите възможности се осложняват още повече. Всички тези дилеми ще бъдат обсъдени, може би, още днес на заседанието на Еврогрупата. Това ще стане днес вечерта, както и утре на заседанието на Екофин. Ние сме съвсем наясно е, с тежестта на положението, сериозността му. Е, ще е, се огранича с това. Благодаря е, сега двама колеги е, искат да се изкажат и двамата моля да зададат въпросите, защото е, имаме само 5 минути. Благодаря. Мисля, че въпросът зададен от Удо си остава в много случаи. Включително, когато беше изменен за последен път договорът, Говорим за еврозоната като цяло. Когато говорим за економическа политика, защо не използваме пак понятието еврозона като цяло? В някои страни явно не се предприемат мерките, е, необходими за ограничаване на дефицита и на дълга. Това е ясно, но след като е, Гърция и други държави са надхвърлили предписаните проценти, защо е, те е, се възприемат като критерии? А, причината, поради която имаме трудности с финансирането, а, е, е че у онези, които могат да го отпуснат, искат да възприемат еврозоната като цяло. Дългът в някои случаи е по-нисък от този на САЩ и на Япония. Ако ще говорим за ръст и за възможности за стимулиране на развитието, тогава трябва еврозоната да се възприема като цяло. И със сигурност има някои държави, които могат да си позволят да сформират, да разработят план за стимулиране на заетостта. Други страни не могат, но някои могат. И за това държавите, които надвишават границата на дълга от 90 или 100%, не бива да се възприемат като критерии, а останалите някак да се крият за тях. Верно, Лаги. Напълно поддържам коментара на господин Болман. В критата севрото се разработиха нови инструменти. Хора, има хора, които не желаят парламента да се намесва, има други, които нямат доверие в комисията, има трети, които казват, че процедурите са твърде дълги и хоп, между правителствения метод се оказа правилния. Но това не е така. Ние трябва да работим по общностен метод, най-вече по демократични съображения. И нека да видим какво се случи на последните 10 срещи на върха в последните 15 месеца активно комисията дава предложения, съобразени с Лисабонския договор. Лисабонския договор ни дава съответната демократична ли... легитимна, защото Европейския съюз може да взема решенията да приема законодателство заедно с съвета, с мнозинството от страните членки и то на базата на мнозинство от гласовете в съвета и на мнозинство от населението. И този механизъм бива е, пренебрегнат. Сега, в тези условия, какво да кажем? Че Лисабон вече не съществува, защото правителствата не се съобразяват с законодателството, а комисията подминава тези примери. А такива примери има много. Ето Швеция, тя не е излязла от еврозоната. Няма опта от, е, за излизане от еврозоната, но не, не е получил решение от комисията. Само Дания и Англия имат право да не бъдат, да бъдат извън еврозоната. Това за нас е скандално. Не може да се търсят само решения на базата на междуправителствен метод. След Лисабон ние не можем да приемаме това. Полското председателство, е, разбира се, се оказва е, на мушка и от едната и от другата страна, защото има блогаж по определени теми. И докато не постигнем това, за което говоря, няма да имаме никакви резултати. И в такъв смисъл страните членки трябва да упражняват натиск. Отговор от господин Котецки. Благодаря. Първо, не институциите разглеждат еврозоната като едно цяло или не я разглеждат като едно цяло, а това правят финансовите пазари. А може би и еврозоната все още не е толкова силно общо пространство за това. Може би след кризата, при наличието на едно силно економическо управление в еврозоната, ще се приближим и до така идеята, представата за една консолидирана евро, европространство, еврозона. И тогава може да се даде положителен отговор на проблемите. А за сега финансовите пазари вижда Европейския съюз или еврозоната като пространство с една валута, но с различни интереси, различни бюджетни политики, с различна степен на задлъжняваща и така нататък. А това не допринася за създаване на увереност. Затова е и толкова сложна е ситуацията. Гърция е само един пример. Пример за това колко сложно е положението. Но според мен след 10-12 години еврозоната няма да е това, което е сега. Вероятно ще е една оптимална, е, е, оптимален валутен инструмент. Второ, мнението, че общия подход, европейският е, подход към различни въпроси е по-добър от междуправителствения подход – да, мога да се съгласа с подобно изявление, но мисля, че Резултата от това как са, в каква форма са договорите в момента, различното положение на страните в еврозоната е именно пример за това. Има, има и други страни, които са, прилагат политика на невключване в определени политики в края на краищата, то няма и елемент на задължителност за присъединяване в еврозоната. Има страни, които имат правна гледна точка дерогация. Затова и референдумът темата за референдума просто няма смисъл, защото е, вече още от 2004 година за нас поне е, ние поехме ангажимент, т.е. изказахме съгласие да се присъединим в еврозоната, т.е. да приемем еврото. Much, uh, Председателката, благодаря. С това приключваме изслушването и ако мога да отбележа, че по договора валутата на Европейският съюз е еврото. И е, независимо, че има страни, които не са задължени да се включат в еврозоната, те имат в края на кращата право да направят това. И е в интерес на целия Европейски съюз е, еврото да се развива успешно. Благодаря на всички, които присъстваха и участваха в изслушването и сега преминаваме към останалата част от нашия дневен ред. Тоест, е, точка четвърта, Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз. И сега да разделиме докладчикът от е, председателят на настоящото заседание. Няма огромен ентусиазъм, но нека да ви представя съвсем накратко темата. Тук имаме представители на Евро... на Евростат, които ще ни дадат малко повече е, данни. Може би аз първо ще изкажа така няколко въпроси, ще застегна, ще дам думата на Евростат и след това на докладчиците в сянка. Предложението е свързано с преразглеждане на европейската система от национални и регионални сметки и, и, и ИСА 95 и ще се нарича ИСА 2010, ако приемеме а, това законодателно предложение. То е свързано и с а, преразглеждането на националните счетоводни а, методи от а, ОНЕ. ИС 2010 е съвместима с международните счетоводни стандарти. Що, що се отнася до предложението, в него има и две приложения. Приложение е едно с общи стандарти, дефиниции и класификации и съответно правилата за счетоводство и приложение Б е програмата за предаване на данни. Съветът вече прие е, приложение 1 без А, т.е. без е, промени, а предложението за приложение Б се разглежда в момента и вероятно това ще отнеме няколко месеца. Хиляди страници всъщност се е, съдържа текста на това предложение. И аз предлагам да разгледаме темата като една рамка и да изчакаме и допълнителна информация от различните източници, най-вече да видим докъде стига съвета по различните таблици. Четири основни момента има, които според мен трябва да огледаме първоначално. Първо, разходите за научни изследвания и за военни цели не се представят поне в миналото в достатъчна степен в брутния вътрешен доход. И сега това ще се промени, това ще е промяна на световно ниво. Не смятам, че ще има проблем с това, просто ви обръщам внимание да имате предвид. А що се отнася до делегираните актове, Европейската централна банка ме помоли евентуално да ги консултираме, когато подготвяме текста, защото те искат делегираните актове да имат смисъл така е, чисто економическа гледна точка. Европейската централна банка в край на кращата е основния ползвател на статистиката, така че е много важно ние, когато правим законодателство за това, те да могат да се произнесат, защото те не са законодателен орган, но ще бъдат засегнати от това законодателство. По отношение на приложение Б и предаването на данни, тук вече се обсъждат въпросите кой на кого, кога изпраща данни. В момента 85 дни е срока. След 3 месечието, за което става дума, Евростат иска да получава тези данни в рамките на 80 дни. Европейската Централна банка също е за намаляване на този срок, защото колко по-бързо стигна до тях данните, толкова по-добре. Страните членки смятат обаче, че това е голямо бреме особено когато в момента се намаляват бюджетите на националните статистически институти в резултат на общите економии. Аз лично считам, че данните трябва да се подават възможно най-скоро, почти в реално време, така че трябва да се търсят допълнителни начини за постигане на това. Като това е обаче един отделен въпрос. И накрая, въпросът какви точно данни да бъдат събирани, е, това бе решено още в 93-та от Евростат в подготовка за стандарта ИСА 95. И в момента съществува прецедент, като разбира се, страните членки имат право да се противопоставят. Това са някои от въпросите, които евентуално ще имаме желание, може би, да, разгова... да обсъдим и да включим в нашия доклад. И сега давам думата на Евростат да чуем те какво искат да кажат. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, вие всъщност покрихте огромна част от предложенията. Правилно изтъкнахте, че Европейската система на счетоводство дава референтна рамка за националното счетоводство и знаете, че националните сметки се използват за много важни европейски политики, за човешки ресурси, за структурните и кохезионните фондове, фонда за стабилност и растеж, за публичните финанси и е, най-широко за економически анализи. Е, преразглеждането е, се върши 15 е, години след прилагането на първия регламент за счетоводните стандарти не предполага да се сменя структурата на тези стандарта, но както правилно изтъкнахте, е, че когато се отчитат е, промените в отчитане на средства за научни изследвания и военни, ще доведе до 2% увеличение на БВП. Капитализиране на военните разходи също обработката на стоки, както и, е, това е много важно за економическия анализ, е, подробното разглеждане на пенсионните схеми и програми и то на базата на е, сравнителни критерии. В съвета има голямо съгласие относно методологичните проблеми, а за програмите за предаване на данни още такът дискусиите. Страните членки са наясно, че в контекста на финансово економическа криза и намаление на бюджета трябва да бъдем много внимателни какво искаме от страните членки като е, обем на предаване на данни. Но все пак е, трябва да има и по-добро, по-добър мониторинг на економическите промени, което е свързано и с ефикасно предаване на данни така че трябва да търсиме и този елемент. Надяваме се да ограничим броя на изключенията, които страните искат. И определено се надяваме, че ще се включат компетентни като капитализация на разходи за научни изследвания и отчитане на пенсионните схеми. Това са много важни компоненти за подобряване на информацията за нашите економики а както се видя от последните няколко години, има известни пропуски и слабости в начина на събиране на информация за економическото развитие на страните. И се надяваме, че настоящото предложение ще бъде полезно в смисъл, че ще подобри съществуващото положение. По отношение на делегираните актове, предлагаме те да се използват в по-голяма степен. Смятаме, че това е много важно, защото економическите промени се случват много бързо в обществото, за това и методологията трябва да може да се обновява много бързо. Методологията за предоставяне на, национал... на данни за националните националната статистика. Е, смятам, че е, можем по един гъвкав начин да е, ревизираме законодателството, затова излизаме с това предложение и се надяваме вие да го подкрепите. Има, разбира се, безброй начини да се влезе в диалог с ЕЦБ и да ги включим и тях в процеса на нашата работа. И когато ние го работим за статистики, статистики които са верни за тях, ще го направим, разбира се, председателката. Тук има и представители на съвета. Те помолиха да се изкажат нормално, не правим това, нямам нищо против обаче в този случай, ако разбира се се изкажат достатъчно кратко. За... Кой всъщност ще се изкаже? Bardzo Pani Przewodnicząca. E, tak naprawdę e, chcieliśmy tylko w skrócie powiedzieć, jak wygląda przebieg pracy na jakim... Благодаря, госпожа председател. Ние съвсем е, кратичко е, искахме да направим една равносметка, но вие вече го направихте, госпожо председател. Вероятно, бихме могли да повторим някои от нещата. По преноса на данни. По-късно ще се обсъди този въпрос. Това са е, въпроси от да се каже, хоризонтален характер. По-настоящем разговаряме за следващия комплект таблици по приложение Б пренос на данни. Значи не сме стигнали още до там. Що се отнася до изключенията или дерогациите, това също ще се обсъди по-нататък, след като е разгледан въпросът за преноса на данните, тъй като те са взаимосвързани и, и, и причинно-следствено обословени. А, се, надявам, че те първа ще имаме възможност да обсъдим всички тези неща, макар и, разбира се, председателството на Полша да е към края си. Е, господин Столоян, Госпожо председател, е, добре е наистина да се актуализира европейската система на национални и областни отчети. Явно, чрез новите ни регламенти и актовете, свързани с економическото управление, ние вече сме задали взаимовръзката, е, е, взаимната зависимост между, например, ръста на БВП и ръста на държавните разходи и При това се оказва, че економическата ни политика в значителна степен зависи от надежността и достоверността на националните отчети. Та, ето за това казвам, е, много своевременна е тази мярка, е, да се актуализира методологията. Добро постижение е, че се запазва принципа на съпътстващите сметки за е, отчитане, за регистриране на всички дейности, които не всички от тях могат да бъдат остойностени. И тук може да говорим за е, последиците от замърсяването на околната среда, измерителите за благосъстояние е, и така нататък. И макар и съветът вече да е приел приложение А, според мен в по-нататъчния ни разговор бихме могли да засегнем въпроса за това Европейската комисия и статистическата служба да задълбочат статистическото наблюдение на инфлацията. макар и е, темпа на инфлация да се отчита в брутния вътрешен продукт, но, но, но има нали, разлика между инфлацията по потребителски цени и така наречения дефлатор на БВП. Нали? При темп на растеж от 1-2% и темп на инфлация са, съпоставим някъде, да кажем, дори малко повече, 3%, 3%, всяка статистическа грешка би била решаваща. По-нататък би трябвало да помислим повече как ще се отразяват в националната отчетност финансовите услуги, И така, това исках да кажа, госпожо председател. С интерес ще очакваме вашия доклад. Благодаря. Следващия оратор, Едвард. Е, е, благодаря. Определено актуализирането на, на едни такива основни елементи е, на националното и областното сметководство е, е нещо, което определено трябва да приветстваме. Да, вече не малко е направено, има, има значителен напредък, но винаги си заслужава да се усъвършенстват нещата, да се прецизират съобразно потребностите ни в Европейския съюз, без разбира се е, да влизаме в каквото и да било противоречие с възприятата от Обединените нации система. От политическа гледна точка, Брутният е, вътрешен продукт, както вече е, посочихте, е, е един широко разпространен репер за най-различни цели. И е жалко, че твърде малко хора си дават сметка, че този показател е крайно несъвършен. Той не, не включва всички дейности, това число ам, на, на домакинствата. Е, не се обхваща спецификата на държавния сектор, а в някои държави той е сериозен, между 30 и 50%. След това не се основава на продукцията, а само на разходната част, т.е. онези държавни сектори, които са по-неефективни, произвеждат твърде малко, но пък заемат много хора и реализират големи разходи, ще отчитат по-голям брутен вътрешен продукт, което е неуместно. Their performance is nowhere found in the national accounts. The same for the environmental accounting. We're not saying about the sophisticated. А, също за екологичната отчетност в възприето от, от ООН национално сметководство въобще не се говори за околната среда. Има ги така наречените зелени работни места, но, но това са само приказки. И макар и много експерименти да са проведени в тази област от ОИСР и от Евростат, на практика фактически нямаме изрична категория в номенклатурата на, на промишленото производство, например, която да отразява заетостта в новите екологосъобразни или зелени технологии. Та, общо взето, да, ние приветстваме промените, но ще очакваме с интерес вашия доклад. Аз като докладчик Сянка с колегите е, ще, ще бъда на, на ваше разположение, е, за да се получи един добър доклад по тази важна материя. Да, благодаря. Както е, Казах аз, качват си на председател, съм и докладчик по този доклад, сега пък няколко заместник председатели са докладчици в сянка. Така, 18 януари крайен срок за изменение и допълнение. Към края на февруари се обсъжда текста с изменение и допълнение с оглед на гласуване около 20 март в комисията и през май в пленарната зала. Дано успеем, и доколкото е възможно, още в първия вариант на доклада да включим всички тези идеи, които бяха подхвърлени днес. И е, така, след това ще да поизгладим нещата. И така, благодаря ви. Е, сега пета точка от дневния ред. Данъчно облагане на енергийни продукти и електроенергия. Докладчикът по този доклад е Астрид Люлинг. Е, извинявам се от името на Филип Ламбер, който не е в състояние да е, се присъди към нас за последния доклад по, по дневния ред. И така, Астрид. Благодаря, госпожо председател. По време на първата размяна на мнения е, по този доклад на 31 август, аз обясних, че доколкото става въпрос за изменение и допълнение на директивата за данъчно облагане е, на електроенергията. В тази връзка е, Европейската комисия предлага далеч повече от е, козметични промени. Можем да говорим за коперникански преврат с последици както от краткосрочен, така и от дългосрочен характер. Също така посочих, че аз се оказвам в крайно сложно положение, доколкото проекто текста на комисията поражда противоречиви мнения и че в тази връзка е, ще разчитам на подкрепата на колегите, било то докладчици в сянка или не. И е, след интензивна работа по, по доклада и най-вече след като е, изслушахме представители на, на министерства, на митнически администрации, на различните професионални съсловия, гражданското общество и прочие и прочие, всеки от които съзнават значението на текста, но пък за сметка на това го четат по различни и противоречиви начини, аз а, се осмелих а, да работя по един такъв начин, че текстът да бъде премерен, уравновесен е, и в края на краищата да не възпрепятства постигането на компромис в съвет. С проекто доклада, който ви представям, надявам се имаме конкретна основа за работа. Е, и разбира се, разчитайки на подкрепата и вероятно измененията и съветите на колегите. От принципна гледна точка, госпожо председател, бих искал да подчертая, че Предложението на комисията е важен принос за реализацията на Европейската стратегия 2020-2020 за намаляване на парниковите емисии. Значи става въпрос за един текст от фундаментален характер. Но пък материя, която е толкова обширна и съществена, като данъчното облагане в енергетиката в Европейския съюз, не би могла да се свежда единствено до изменението на климата, до опазването на околната среда, колкото и да са важни тези аспекти. Аз съм твърдо убедена, че целта на енергийната политика, както и целта на промишлената политика, са еднакво значими в случая. И според мен трябва да се намери оптималното равновесие между тези е, фактори, които могат да са разнопосочни и дори противоречиви, е, за да се даде необходимия стимул на европейско равнище. И аз така съм се опитала да подходя и към доклада си. В същия е, дух е, би било добре да се потърси по-добра съгласуваност между различните актове в областта на енергетиката, по които се работи по-настоящем. Например, директивата за енергийната ефективност, която по-настоящем се гледа от друга комисия на Европейския парламент. Би трябвало е, също така да се договорим относно главните насоки на една европейска енергийна политика, която общо взето те първа ще се е, формулира. И сега, що се отнася до текста, предлагам ви да подкрепите методологичния подход, който е възприела комисията – а именно да се облага енергийния продукт на две основи. Първо по е, въглеродни емисии и второ по е, енергиен еквивалент. Тази система е, е едновременно и по-логична, и по-непротиворечива от предходната и би е, стимулирала по-доброто опозотворяване на енергоисточниците с уклон към по-малко замърсяващите енергоисточници. Значи този подход на комисията би следвало да се запази. Освен това, въвеждането на данък върху въглеродните емисии в размер на 20 евро на тон по разчети е, би довел до 20 милиарда евро приходи за всички е, държави членки на Европейския съюз към 2020 година което не е за пренебрегване предвид сегашното бюджетно дередже. Освен това, е един от по-осезаемите ефекти е, на предложението на комисията, именно чрез спазването от държавите членки на пропорционалността между различните прагови равнища, които се фиксират на европейско равнище, не се ползва с моето съгласие. Аз много разговарях е, и слушах много мнения по този въпрос. Отчела съм позицията на държавите членки, всички от които, с изключение на 2-3, категорично възразяват и те срещу този принцип. А тук в Европейския парламент, според мен, трябва да си даваме сметка за политическата реалност. Е, и макар и да не става въпрос за съвместно решение в случая, аз мятам, че ролята ни не може да се свежда до това да предлагаме каквото и да било, което няма никакъв шанс да бъде прието. Напротив, би трябвало да предложим компромис, който да бъде приемлив за съвета, макар и е, при това е, позицията на парламента да се е, е, е, стори някому не така амбициозна. Що се отнася до институционалните отношения, нека си даваме сметка и за това, че строгото зачитане на принципа на пропорционалност от страна на държавите членки би е, се свеждал до пряка намес в определянето на данъчните ставки е, по отношение на различните енергоисточници в различните държави членки, за разлика от сега действащото правило на минималните прагови равнища. И подобно нарушаване на принципа на пропорционалност би имало дестабилизиращо въздействие. И най-осезателната последица е, би била фактически сериозното нарастване на потребителските цени в енергетиката в повечето държави членки. А от по-широка, обща политическа гледна точка, тук става въпрос за дизеловото гориво, прочим, Например, в Германия 31 <coughs> евроцента на литър. Сериозно нарастване. Та, та, нарастването на цените на дизелото гориво, разбира се, <coughs> има, ще има и своите а, широки последици. Нека все пак си даваме сметка, че Европа има възможност да постигне сериозна конкурентоспособност в сравнение с останалата част от света, е, в технологичния прогрес, свързан с двигателите, с дизеловите двигатели с вътрешно гориво. И това е предимство, значи, е, конкурентно на Европейския съюз и не би следвало то да се накърнява. Според мен <coughs> неуместно е автомобилостроенето в Европейския съюз да бъде е, подложено на допълнителния натиск на един увеличен данък имайки предвид конкурентния натиск и собствените структурни проблеми на този отрасъл. Дори този 10 годишен преходен период, който се предвижда, не би умекотил в достатъчна степен отрицателните последици. И третото, третия съществен аргумент във връзка с пропорционалността се свежда до <coughs> последиците за потребителските цени. Инфлационният риск, който би бил породен от повишаването на цените на някои горива, не може да се пренебрегва. Толкова повече, че някои държави членки не са в състояние, предвид тежкото си финансово положение, говорихме цял следобед днес по това, да намалят данъците върху бензин. И значи потребителите ще понесат също бремето, както и целият транспортен отрасъл, и най-вече обществения транспорт, от е, е, е, е, сериозно повишаване на разходите. Още повече имайки предвид, че нарастването на цените на енергоисточниците е, е вече сериозен инфлационен източник. Централната банка оценява относителния дял на цените на горивата от темпа на инфлация на 13-16%. Е, на първо място, разбира се, цените на петрола, всъщност цените на петрола за една година се повишиха от 13 до 16%. И аз смятам, че задължително е, трябва да се избягват всякакви допълнителни фактори, които биха потикнали е, цената на енергоносителите. Комисията предлага подобни неща, съответно аз предлагам пък те да бъдат заличени. И а, същата логика ме навежда на категорично противопоставяне на предложението на комисията за и автоматична индексация на минималните прагови равнища за данъчно облагане а, по въглеродния елемент на данък. Питам се, между другото, госпожо председател, в тази връзка – Европейската комисия, която така категорично се противопоставя на автоматично индексиране на заплатите, там където все още има такива възможности, сега със същите аргументи ни предлага автоматично индексиране на данъците. Госпожо председател, важно е законодателят да се окаже на, на, на висотата на, на една законодателна и методология и подобно автоматично индексиране ми се струва в дълбоко противоречие с подобен принцип. И накрая е, горивата е, заместители, най-вече втечнените, е, втечнените газове, били те нефтени или от друг происход. Тук режимът ще се прилага върху всички е, енергоносители, в това число втечнения и сгъстения природен газ. Ам, това не би ни дало някакво конкурентно предимство. Тоест, имайки предвид, че сега приложимата данъчна ставка е, за тези газове е или твърде ниска, или просто не съществува, и следователно имайки предвид, че ще е необходимо известно време преди тези газове да, да се окажат сериозен заместител – на традиционните енергоносители предвид сериозните инвестиционни разходи, които ще са необходими. Аз предлагам да се е, намали нарастването на минималната е, ставка от 2015 и съответно 2018. Тоест, тези нови альтернативни горива да запазят относителното си предимство, това число от данъчна гледна точка, което е необходимо, за да се насърчи е, по-нататъчното развитие на тази технология. В заключение, нека кажа, че съм се опитала да подходя конструктивно и е, е, реалистично. На унези, които не са съгласни с това, бих казала, че въвеждането на въглероден данък на всички сектори, които не участват в схемата за търговия с емисии, не е лек въпрос. И а, методологията за изчисляване на минималните данъчни ставки е нещо много, много сложно. И нека още сега кажа, че според мен, за разлика от това, което предлага комисията, би трябвало да се запази принципа на облагане на обем, а не на на е, енергиен еквивалент. Е, аз съм се запознала с проект становищата на колегите от комисиите по становище е, по същата тема. Нека кажа и това. И някои отиват, някои отиват и по-далеч от това, което съм си представила. Разбира се, те първо ще видим какви изменения и допълнения ще постъпят. но да не се стигне до пълна непримиримост от страна на държавите членки. аз си дам сметка, че те първа ще е, претърпи еволюция всичко това. Сигурно ще се натъкнем на някои изненади. Но когато се стигне до окончателен текст, е, ще станат ясни и неща като освобождаването на отрасли като въздушния транспорт и, и морския транспорт. Тоест, не, не съм разработила сега тези неща, защото знам, че ще бъдат а, а, предмет на сериозни спорове и други неща не съм разгледала на този етап. Това не означава, че ги пренебрегвам освобождаването, например, на селското стопанство, на рибното стопанство, на горското стопанство, битовото производство на електроенергия – И бих искала да ви кажа още нещо, което научих днес след обед. Е, имайки предвид възражението от страна на съвета, на министрите, е, вероятно е, Просто председателство да не работи повече по този въпрос, колкото е невъзможно на този етап да се постигне компромис. В тази връзка, вероятно, би било уместно да цитирам нещо, което се казва в един германски вестник в Financial Times Германия. Имайки предвид сериозната съпротива на държавите членки, тези намерения ще бъдат изоставени. Държавите членки са сериозно резервирани против една нова общоевропейска система за данъчно облагане на горивата е, по е, въглероден компонент. Явно компромисът е невъзможен и комисарят Шемета се ползва с твърде малочислена подкрепа. Германия е един от противниците и разногласията са толкова дълбоки, че че разговорите са поставени под а, сериозен риск от неуспех. Та, Комисията в край на краища би трябвало да е наясно е, и, и ние да получим индикации в един и друг смисъл достатъчно рано, да знаем какво ще се прави с моя доклад. Благодаря. Повечето докладчиците в сянка са тук. Е, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Винсент се извинява за отсъствието си и спрати някои бележки, обаче, които ще прочета. Той е, категорично в някои отношения се съгласява с проекта на доклад, е, представен от госпожа Люлинг. Има и някои разногласия, както и обособяване на някои слабости. Да започнем с силните страни. Според много, много добре е, че основният елемент в предложението на комисията се приема. Енергийно съдържание и емисии на въглероден двуокис да служат като основа за енергийното данъчно облагане. Това ще позволи да се съберат приходи и да се повиши ефективността. Директивата ще може да проработи, така да се каже, в съчетание с други инструменти на енергийната енергийната политика. Доста неща се случват на енергийното поле през последните години доста инициативи има. Необходим е по-единен, по-логичен подход. Усилията за упростяване на част от текста са похвални, но упростяването не винаги подобрява положението. Трябва да се стремим да се движим в тази посока, но същевременно е редно да гарантираме, е, че няма е, по пътя така да се откажем от някои полезни законодателни механизми. В не толкова положителна е, светлина, Госпожа Люлинг като че ли не засяга достатъчно задълбочено някои важни въпроси, например заличаването на принципа на горивната неутралност. Всички горива, е, използвани за една цел, е, трябва е, да бъдат облагани еднакво. Това е логично, защото се създават равнопоставени условия за действия на операторите. И но подобен подход е устойчив дългосрочно. Всяко гориво, така да се каже, получава своя шанс да бъде обложено данъчно. Има е, така основателни опасения във връзка е, с е, този принцип, с връзката между петрола, бензина и дизела. Дизелови двигатели има вече, които са достатъчно ефективни и трябва да внимаваме с претворяването на практика на този принцип, но и не трябва същевременно да преувеличаваме неговото положително отражение, защото държавите членки вероятно няма да приемат съотношението между петрол и дизел да се промени само чрез повишаване на цените на дизела. Вероятно, ще се намалят е, данъчните ставки за петрола в съчетание с увеличаване на данъчните ставки за дизел. Е, 2020 година трябва да бъде пределен срок е, за тъй наречените множествени комбинирани горива. Това ще бъде важна стъпка към по-голяма неутралност. държавите членки би трябвало е, да е, бъдат задължени постепенно да възприемат пълна неутралност към 2023 година. Това ще създаде е, по-дългосрочната перспектива, която позволява, например, на европейските автомобилостроители да приспособят своята търговска дейност към изискванията. Следователно, не трябва да махаме принципа за горивната неутралност, тъй като не се предвиждат кой знае какви трудности. Няма убедителни аргументи да се откажем от него изцяло. Второ, Госпожа Люлинг се притеснява от автоматичното индексиране на минималните данъчни ставки и от това, че така може да се стигне до инфлация. Подобно опасение е основателно само ако се избере неподходящ ценови индекс. Комисията обаче е избрала подходящ индекс, който изрично изключва енергийните продукти, затова има малко причини да се смята, че индексацията ще създаде инфлационни проблеми. Ако се обърнем към реалния свят, Швеция отдавна прилага минимални равнища, основани на енергийно съдържание или енергиен еквивалент и на емисии въглероден двуокис. От 2003 година доста така усилия се полагат за изменяване на директивата и се създава една динамика, която може би трябва да ограничим. Трето, има някои въпроси, свързани с енергийните продукти от възобновяеми източници, които не са логично разгледани в контекста на доклада. Би трябвало и в тази сложна сфера всичко да бъде поставено в ред. Наред с това има някои неща, които трябва да бъдат взети предвид в дискусиите, освен вече записаното в доклада. Първо, трябва да има задължително освобождаване не задължително освобождаване по отношение на морския и въздушния транспорт, а факултативно освобождаване. Сегашната уредба е доста тромава и освен това не се подкрепя от международното законодателство сегашната факултативна възможност за освобождаване на горивата за битови цели трябва да бъде преразгледана. Трябва да бъдат създадени достатъчно стимули за инвестиране в енергоспестяващи продукти и механизми. Трето, трябва да се стимулира производството на електромобили и хибридни автомобили чрез временно факултативно освобождаване от данък. И последно, идеята на комисията някои въпроси да се разискват едва след доклада през 2015 е спорна. Всички Принципни решения трябва да бъдат взети сега. След това комисията трябва да извърши техническо нагаждане от 2015 година нататък. Иначе решенията могат да бъдат блокирани. Става дума за решения, които ще допринесат за правилното и ефективно функциониране на директивата. Смятам, че докладът е добра основа за интересна дискусия през следните седмици и месеци. Председателят, благодаря. Господин Дебелка е, от АЛДЕ. Люлинг bedanken фурара. Благодаря, е, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Люлинг за нейния проект на доклад. Искам да я е, е, благо... да й благодаря и за нейното сътрудничество в хода на нашата работа. Ще започна с някои общи принципи, които трябва да бъдат съобразени, когато се внасят изменения. Първо, новата директива не трябва да е, създава повече данъчна тежест за е, физическите и юридическите лица. Правилно госпожа Люлинг е, обвързва тази директива с целите на Европа 2020 данъчното облагане на горивата и на електричеството е от основно значение. Би трябвало да се създадат равнопоставени условия за конкуренция на всички енергийни продукти. Това съм съгласен. Съгласен съм с докладчика и за двойното данъчно облагане. Трябва така да се създаде открита, прозрачна система и за потребителите, и за промишлеността. Трябва да имаме предвид и е, целите на Европейския съюз във връзка с климатичните промени. Те трябва да бъдат постигани е, с оглед на ставащото в други сектори, в частност транспорта е, енергийната зависимост трябва да бъде ограничена, но тук говорим само за първа фаза на полаганите усилия. Би трябвало да намерим и добър компромис във връзка с облагането на енергията от различни източници. Трябва да бъдем реалисти, но също тъй амбициозни. Принципът на пропорционалност, както го застъпва докладчикът, не е според мен приемлив. Трябва да има равнопоставеност, равни условия, при които се конкурират различните видове енергии и енергийни продукти. Мисля, че трябва да се погледне отделните държави членки как биха могли да, пост... да постигнат такава пропор рационалността. Това не трябва да се постига чрез силно увеличаване на данъците върху дизела, а, чрез поддържане по-скоро на сравнително ниски цени. Мисля е, също, че е добре да се предвиди е, преходен период, за да могат и промишлените предприятия, и потребителите да се приспособят към новите изисквания. Трябва да се вземе предвид и цикълът на производство в промишлеността. Е. Аз видях някои статистически данни. Цената на дизела няма голямо отражение върху покупко-продажбата на дизелови превозни средства. Съгласен съм обаче пък с докладчика и по някои въпроси. Е, във връзка, например, с автоматичното данъчно облагане, не мисля, че е приемливо автоматично да бъдат индексирани максималните европейски ставки. Подобно на е, всъщност, е, е, голяма част от държавите членки не възприемат автоматичното индексиране на трудовите възнаграждения на работниците и за това мисля, че не трябва да има автоматично индексиране на държавните приходи. Сега, по отношение на битовите горива, горивата за битови цели, не съм съвсем съгласен с докладчика. Мисля, че трябва да изпратим сигнал към онези и слави от населението, които изпитват най-големи економически затруднения и същевременно да стимулираме ефективното използване на енергия. По отношение на зелената енергия, не трябва да има двойно данъчно облагане, трябва да внимаваме енергоемките производства и предприятия да имат достатъчно време да се приспособят и същевременно да участват доброволно в нашите механизми и схеми. В заключение бих казал, че има съгласие между докладчика и нас по някои въпроси, има разногласия по други така и с е, контрадокладчиците от е, другите е, групи. Ще се опитаме да намерим компромиси, е, но съм съгласен във всички случаи с госпожа Люлинг, е, че е, е много важно досието и че трябва да бъдем достатъчно амбициозни, за да окажем на съвета в каква посока искаме да се върви. Председателят, благодаря сега за групата на консерваторите, контрадокладчика. Благодаря, госпожо председател. Спомням си първият обмен на становища, някъде към края на август. Тогава казах, че очаквам сътрудничеството ни с госпожа Люлинг. Сега с голяма радост казвам, че очакванията ми се потвърдиха, тъй като госпожа Люлинг организира е, няколко много важни срещи е, и много интересно и важно изслушване – по а, е, този а, е, така значим законодателен акт. акт. Преди всичко искам да и благодаря за това, че взе предвид всички гледища. Подготвил съм някои бележки, уводни. Най-напред, но като имам предвид цялата дискусия, ще огранича изказването си до четирите най-важни проблема, които според мен са предмет на този проект на доклад. Най-напред ще засегна принципа на пропорционалност. Напълно споделям позицията на госпожа Люлинг тази връзка. Говоря от името на групата на консерваторите и реформаторите. Ние сме за премахване на принципа на пропорционалност. Второ, автоматично индексиране на минималните данъчни ставки. И тук сме против. Ако правилно съм разбрал, дори в този случай имаме съгласие по въпроса с госпожа Люлинг. Освобождаването на морския и въздушния превоз от данъчно облагане. Нали, поставя се въпросът дали това освобождаване да е задължително или факултативно ние в всички случаи бихме били на страната на онези, които ще гласуват за факултативност. И последният въпрос, който ще засегна е преходните периоди. Ние се отнасяме много сериозно към преходните периоди. Обедени сме, че те са от голямо значение и предназначението им е да позволят на предприятията, както и на потребителите да приспособят поведението си съответно. Е, така че, ако трябва да обобщя, е, що се отнася до основните сегменти на този доклад, е, ние ще бъдем много близо до позицията на госпожа Люлинка. Освен това, искам да засегна нещо, което госпожа Люлинг пък каза накрая, че има някои слухове във връзка с съвета и това, което ще стане там, така че ще изчакаме окончателния резултат. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, Sven, you speaking for Philip, yes. Well, Свен, ти си изказваш за Филип ли? Да, да, Филип Ламберт е нашия докладчик в сянка и аз ще коментирам от негово име. Първо, да припомня, че економиката е свързана и с ефективността а голяма част от коментарите, които чувам тук, са много късогледи е, схващания на, от чисто от гледна точка на економиката. Ако ще търсиме ефективна система за облагане на енергетиката, не можем да даваме привилегии на един вид гориво заради такива ограничени схващания в полза на някои горива, а именно дизеловото гориво. От е, протокола на съвета знаем, че Германия е подала директно в работната група мнението на производителите и с гордо се обявила, че поддържа технология, която всъщност няма нищо общо и няма, не е подходяща за времето, в което настъпват климатични промени. И комисията е заела много ясна позиция, че трябва да се търси рационална, ефикасна система за облагане на енергийната система. И то, като се отчита и е, емисиите на, CO, на CO2 и е, енергийните еквиваленти. И тази данъчна ставка трябва да има елемент на пропорционалност. Та, когато говорите за економически съображения, ме интересува какви са вашите съображения от гледна точка на ефективността. Освен това, за да остане постоянно бремето данъчно, на данъчното облагане за потребителите, би следвало да има елемента на индексиране. Знаем, че когато няма такъв елемент, е много трудно в един по-късен момент да се увеличи данъка, данъчната ставка и по този начин да се влияе върху потреблението. Това се наблюдава и при акцизите. Така че е, цялата логика на индексирането не може да се пренебрегва. Просто трябва да има система на индексиране. А за цените на емисиите на CO2, мисля, че не бива да се преразглеждат те, а трябва да се работи с делегирани актове. И ако се започне от 30 евро на тон за емисии CO2, това ще е една много подходяща цифра, за да започнем с работа по емисиите, свързани с климатичните промени. А по отношение на изключенията, директивата не бива да спира страните членки да облагат въздушния и морския транспорт, ако желаят, или е, течните горива от биомаса спрямо е, съответните емисии а, енергийни продукти, които се използват за електроенергия, също трябва да са е, елемент от системата. И основната идея на комисията да има по-рационална и ефективна система на данъчно облагане на енергийните продукти и да се работи за намаляване на емисиите, водещи до климатични промени, аз лично бих искала да, искал да призова всички тук да отчитат факта, че климатичните промени са пример за това как не можем да изпълним своите задължения към е, промените в околната среда. Председателката само 6 минути теоретично ни остават. Имаме трима души записали са за изказвания. Призовавам ви съвсем економично да подхождате към времето си. Моля. Нямаме време обаче и за комисията. Господин Ланген. Добре, госпожо председател, аз ще се изкажа кратко. Тук не става дума за данъчната ставка. Комисията в момента дава предложения, които са под настоящата ставка, т.е. няма предложение да се увеличава данък. Но тук се прилагат критерии, които са напълно противоположни на критериите на комисията по други теми. Аз бях докладчик за законодателство за климатичните промени, също докладчик сянка за възобновяемите горива. И когато обсъждахме тези теми, говорихме за новите автомобили като един от начините да се намалят емисиите на въглероден диоксид. Обявихме се за тези технологии. А процента от стоките, които се пренасят по пътен транспорт, се пренасят с превозни средства с дизелови превозни средства. Комисията предлага всички енергийни продукти да се облагат с минимална ставка, но така както е формулирано предложението, то всъщност създава неравнопоставеност за технологиите. И е, комисията от една страна иска да намали емисиите от е, въглероден диоксид, а от друга страна предприема мерки, които водят точно до обратното. И ако комисията не промени този си крайно разнобоен подход, ние няма да стигнем до никъде. От друга страна, няма да се увеличат данъците, защото предложенията са под настоящите ставки, но ние в момента с това предложение нарушаваме принципа на субсидиарност, защото данъчното облагане си е въпрос на прерогативи на страните членки, а също така тия неща се решават и с единодушие. Така че не става дума само за Германия. Има много страни, които искат е, целите за емисии CO2 да бъдат напълно разумни за транспорта. Това включва Холандия и други страни. Не можем да проповядваме от една страна някакви принципи и от друга страна да ги заличаваме напълно. der Klimakommissarin zu Pass. Aber dann im, im Nachhinein haben sie das alles wieder zurückgenommen. Das war keine Konsistenz. Какво правиме? С едната ръка даваме нещо, което отнемаме с другата. Е просто напълно непоследователни е, предложения от страна на комисията. Госпожа Люлин. със сигурност съвета няма да има мнозинство, защото просто самият подход е грешен. Комисията е напълно непоследователна. Благодаря, Роберт. Благодаря. Вие знаете, че е, пътя до Ада е послан с добри намерения. Ето сега ни предлагат директива, с много положителни елементи, които ще спасат планетата. Но целта на директивата е да се обложат с данъци и горивата и пак да се обложат и пак да се обложат. И комисията предлага автоматично индексиране на данъчната ставка. И като ни казват, че до 2020 година ще има в повече над 200 милиарда евро. Разбира се, това радва съответните институции, но това ще се отрази е, много на бюджета на нашите граждани в повече. Освен това, 20 милиарда събрани от данъци, от... няма да се спре с това, защото ще има индексации. Тоест, ще има и повече инфлация. А това е в пълно противоречие с необходимостта да имаме една ефективна економика. Освен това, ще санкционираме милионите водачи на МПС, които са избрали дизеловите автомобили, които се знае, че са по-ефективни от бензиновите. Това е точно така. И е очевидно, че е, съответните лобита ще посрещнат с, с е, аплодисменти това предложение. Петронето лоби ще се радва твърде. Заедно с производителите на горива. А производителите на дизел ще имат проблеми защото потребителите е, са си купили дизелови автомобили, но няма да могат да си купуват гориво от там нататък. Аз лично не желая да вървя в този дух и ще дам изменение, с което искам парламента да отхвърли ето, значи някой тук ще ме подкрепи, двама ставаме, предлагаме да се из, отхвърли изцяло предложението за директива. А ако не успее, ще подкрепя нашата докладчица и се надявам, че съвета ще отхвърли предложението за директива. Аз лично смятам, че ние също имаме правото да отхвърляме предложения, законодателни предложения и именно това трябва да направим. Председателката, благодаря вече си. Излязохме от графика за тази тема. Не ми се иска да давам още много думата, но Ханс Питер Мартин. Благодаря. Аз съм привърженик на дизела, така че не съм безпристрастен в дебата. Шеги извън микрофона. Но, що се отнася до лобитата. Не става дума само за лобито на зелените и лоби, лобистите на производителите на петрол. Тук се намесват и ядрените лобита. Госпожа Люлин, изменение номер едно, последното изречение за индустриалната политика и там цитирате въглероден диоксид – и възобновяеми горива искате да отпадне текст. Като добър така, защитник на природата, човек би следвало да бъде против това предложение. А сега, дали ще причиним инфлация или не, това е едно, но също стои въпроса за предсказуемостта на цените. Винаги ни се казва, че катализаторите ще е, поставят индустрията на колене. Но От опит е, знаем, че когато в Лос-Анджелес е, стана задължително да се използват катализатори, те не само си пречистиха въздуха, но и света ги последва и то много успешно. Та, ако мога да се опра на данни достатъчно надежни за предказуемост, би трябвало да приемем е, определени предложения, свързани с е, целите ни за борба с е, климатичните промени. Така че трябва да има някакъв елемент на предсказуемост, председател. Благодаря, вече казах, че комисията няма да вземе думата, защото нямаме време. Астрид, ти искаш ли да се изкажеш набързо или не? Госпожа Люлин, не. Първо просто трябва да констатирам, че социалистите заемат две крайни позиции. Коментари, които не се чуват. Много е трудно за мен. Аз трябва да търся едно мнозинство, но виждам, Надявам се, че моята група застава зад мен, но виждам, че втората група по големина все още няма мнение. Не знам дали мога да разчитам на тях за мнозинството или не. И от това, което чух на, от докладчика на Зелените, не знам какво ще се случи. Благодаря на докладчика в сянка на консерваторите и реформаторите. Той Той каза, че иска да направи едно пояснение. Те са за задължително изключване на въздушния и морския транспорт, не за доброволно. Госпожо председател, аз просто трябва сега да видя измененията. И след това ще се опитам да видя дали ще постигнем мнозинство за доклада. Не мога нищо повече да кажа, защото това, което чух тук днес, нямам възможност да си направя ясни изводи. Освен това, наистина не знам какво всъщност иска, искат социалистите, а те ще са много важни за това да се постигне едно становище, което съвета да не хвърли тутък си в кошчето. Председателката, благодаря. Крайният срок за изменение е 16 ноември. 6 часа след обед. На 19 декември ще разгледаме измененията, на 24 януари гласуваме в комисия и е, се надяваме на първата сесия през март да вкараме е, текста в пленарна зала. Но разбира се, като виждаме какво се случва, може би е, ще минеме с доклада и после ще трябва отново да се правят консултации или да забавим и да видим какво ще се случва. Астрид, това ще го решим по-нататъка. А също трябва да видим кога ще имаме и мненията на другите комисии защото ще е добре, не знам кога точно те ще си приемат становищата. Мисля, че ще има изключително много изменения, защото мненията са абсолютно крайни. Председателката, да, да, трябва да имаме предвид, че вие ще имате нужда от време да разгледате и измененията, но това е графика за сега и другите комисии ще трябва да се съобразят. Вернер, бързо. Съвсем накратко една бележка. Ние доста спорихме с комисията по индустрия. Трябва да изчакаме и тяхното становище. Председателката, да, да, да, ще се опитаме да изчакаме техните становища и да ги премелим преди да влезем в пленарна зала. Сега преминаваме към шеста точка Европейското е, полугодие за координиране економически политики. И докладчик госпожа Перваш Берес. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на цялата група за това, че прие да подхванем отново разговора по този въпрос, за да вземем предвид реалността, която ежедневно обогатява картината. Е, трябва да кажа, че бях е, изненадана до някъде от изказването на председателя на съвета на министрите на економиката и финансите, който когато го запитах е, преди малко за връзката между пакта Европлюс и Европейския семестър, заяви, че това го нямало в заключенията на съвета. Аз много внимателно прочетох тези заключения и поне на три пъти се споменава въпросния Европлюс. И това е важен въпрос, който не може така да се подминава. Е, бих искала да подчертая пет въпроса, които според мен са важни в цялото това упражнение. Първо, е, че така както нещата се представят днес от комисията, оставяме с впечатлението, че се добавя още една процедура, още една бюрократична е, процедура, а не някакъв инструмент за насочване на економическата политика. Е, сега, доколкото разбираме, Европейската комисия има намерението <clears throat> да изпревари е, събитията преди годишния обзор е, на растежа, но според мен този годишен обзор трябва да бъде разглеждан като опорния стълб, като гръбнака на дебат. А между другото, тъкмо съвета на министрите говори за включването на Европлюс в обзор. И сега се получаваме нещо като чуки на ковалния. Годишният преглед е, или обзор на растежа е фактически годишна насока на е, растежа и, и не може да се смесва с някакви други актове. Още повече, че по този годишен обзор се вписва удачно в стратегията 2020. На второ място въпроса за старата точка 30 от резолюцията. Аз бях предложила в тази, там, по този текст, да се въведе една специална комисия за еврозоната. Колкото разбирам, това предложение отново се разглежда от мнозина като провокационно, и ами, както знаете, аз по този въпрос водих кореспонденция с колегата от Комисията по конституционните въпроси на парламента Андрю Дав. И предложих едно компромисно изменение, като се казва Европейският парламент да еволюира своите структури в съзвучие с еволюцията на структурите на съвета и на комисията. И а, след последната среща на върха на еврозоната, структурата на съвета и на комисията еволюираха <coughs> направо радикално. Е, бяха обявени фактически тези промени и току-що чухме, че е, комисарят отново възнамерява на 23 ноември да ни запознае с е, новите структурни е, нововъведения по отношение специфично на еврозоната. Е добре, ние какво ще правим в тази връзка? Но, и аз пак настоявам, тук не става въпрос за някаква провокация от моя страна. Аз не се стрима да а, а, всея разкол а, сред редиците на парламента. Аз просто се стремя да гарантирам същата тази еволюция на структурите на парламента, за да не изгубим от поглед въпроса за демократичната легитимност на всичко това, което става отвъд стените на този парламент. Е, трето място въпросът за привличането на националните парламенти. Е, естествено, надявам се по този въпрос поне да има консенсус. Е, предстои през месец февруари следващата година среща на представители на националните парламенти с нашата комисия. Трябва да се подготвим добре за тази среща. Четвърти момент е характера на приноса, на участието на Европейския парламент за всичко това. И чрез, разбира се, процедурата на съвместно решение. Аз е, смятам, че ако... Е, сега, не знам дали, дали това е думата на френски консистентни или кохерентни, във всеки случай на български вероятно това е последователни. Не бихме могли да се откажем от дебата за съ законодателната ни роля. Да бъдем съзаконодател по шесте акта, които бяха приети, или по бъдещите регламенти, директиви 136, по 136 член. Това са ясни неща. Но в една демокрация началото на законодателния процес не може да не е в парламент. И, и този дебат за законодателната роля на парламента вече се води твърде дълго. Когато говорихме за Лисабонската стратегия, се задоволявахме с някаква си резолюция, прията по инициатива на една или друга група, преди съответно заседание на Европейския съвет. И какво? Видяхме, че всичко това е на халус. Най, ние е, можем да си огаждаме, харчим време, харчим пари. Какво постигаме в края на краищата? Чиста нула. И точно това трябва да се промени края на краищата този парламент казва ли нещо, с което съветът да се съобразява, що се отнася до икон... Е, е, е, економическата политика. Нали, аз с най-голямо удоволствие а, следя дебата вътре в Европейския парламент по този въпроси. По тези въпроси обаче по какъв начин фактически бихме могли да повлияем върху размисъла, който се води в съвета. Да, е, твърди се, че съвместното решение за три месеца не може да, да потръгне. Да, добре, но откровено казано, в контекста, в условията, в които се намираме, трябва да се постараем. Трябва да намерим всички възможности за тези три месеца да свършим работата. Да не говорим, че ще имаме още малко време. Комисията в края на краищата ще даде нещата през, в края на ноември. И какво? Към средата на март парламентът все ще трябва да може по линия на съвместно решение да приеме е, генералните насоки на економическата е, политика, на семестъра, полугодието или както ще те го наричайте. Защото в противен случай, ако все така казваме на съвета а, или на комисията, нали така, съобразявайте се с Европейския парламент, нима ще ни чуят. И последно, реформата на, на, на, на договора, конвент и, и, как, и какво ли не. А, са неща, които бяха засегнати до някъде от съвета в неделя и в сряда. Аз нямам а, е, никакъв мандат от своята политическа група, а, е, така че <laughs> в известен смисъл мога да говоря свободно. Аз не смятам, че съветът се стреми към преразглеждане на договор. Е, тук, ако видим заключенията на съвета, какво се казва, ограничени изменения, се, се, се казва. Но а, а, парламентът вече знае какво означава това. Нали, по въпроса за стабилността, нали, механизма а, за, за стабилност. А, а, ние се представихме добре, защото внимавахме какво става. И аз бих искала тук да, така да, да светне е, червената лампа. Е, е, имайки предвид е, състоянието на политиката в собствената страна на Франция, аз бях предпочела това да се измести малко във времето, но по същество, така или иначе Европейският парламент трябва да е готов за тази дискусия. Ако не е готов, то съветът и вътре в съветът някои държави членки ще определят тона на измененията. А ние би трябвало да настояваме за такива изменения на договора, които да дадат възможност на Европейския съюз да функционира в економическата област на принципа на солидарността, принципите на конкурентоспособността и ефективността. И разбира се, всичко това съпътствано от принципите на демокрацията. Така че ние можем сами да изберем или да си примълчим и да бъдем получатели – на онова, което ще каже съвета, или пък да изпреварим събитията и да заявим своя глас в дискусията. Ето това бяха някои размишления е, на глас, е, е, които надявам се осветляват е, компромиса, който ви, ви предлагам. Тук в нашата комисия се очертава известен консенсус, е, според който шесте акта, прословутия пакет от 6 акта и той и само той и нищо друго. А, да, обаче този а, е, пакет от 6 акта вече е а, е, а, е, допълнен от различни изявления на съвета и на комисията. Освен това, ако четете заключенията пак на последния съвет, там изрично е казано в точка 5 от а, резюмето, че е, значителното засилване на координацията и надзора в економическата и бюджетна политика са средица конкретни мерки, които отиват далеч отвъд пакета за економическото управление, прият наскоро. Значи, предлагам буквално да се вслушаме в това изявление на съвета и да се готвим, за да не се окажем а, оставени на а, е, е, резервната скамейка. I think we've got a four-pack coming its way before long. Uh, who's Jean-Paul? Jean-Paul. Jean-Paul. Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Ако искаме този парламент да служи за каквото и да било, то наистина ще трябва да се научим да изпреварваме събитията. Аз е, вече от няколко седмици, месеца тази година, всеки път, когато се срещам с съграждани, с журналисти, чувам едно и също. Какво прави парламентът? Наскоро това бе е, е, миналия петък предмет е, на, на интервю, което дадох по Франсинфо. Какво прави парламентът? Значи, да, парламентът а, а, а, за чиста съвест гласува едно друго, резолюции, комуникета и какво от това? А инак всеки казва, в Европа е на лице дефицит на демокрация. Онези, които са против Европа, се възползват от това, за да обвиняват парламент. Но дефицит на демокрация не е в парламента. Парламентът е пряко избран. Той има същата легитимност, каквато всяко законодателно събрание, в която и да било от държавите членки. А дефицитът на демокрация се свежда до това, че решенията, решенията, които влияят върху общественото мнение, не законодателните решения, които вземаме тук, а решенията, които влияят конкретно върху обществената обстановка, се вземат от правителства по един крайно опосредстван от гледна точка на демокрацията начин. И аз смятам, назрял е моментът да си зададем въпроси за всичко това, да надраснем обичайния си размисъл. И преди всичко това е, в доклада трябва да бъдат засегнати две направления, по които смятам не, не спорим. От една страна постоянното право, какво да бъде то, и от друга страна кое да се измени, за да се засили демократичната основа на Европейския съюз. По въпроса засегнат от докладчицата, е, знам, че в е, нашата група много смята, че моментът не бил назрял. Е, вярно е, че много е, от държавите членки, с изключение на две, все някой ден ще се присъединят към еврото и следователно имат законен интерес да следят онова, което става по-настоящем. Смятам също така обаче, че е уместно да се отчете онова, което върши изпълнителната власт, т.е. правителствата, по структурирането на еврозоната. И се получава своеобразен огледален образ. Е, и, и това би трябвало да стане, да се търси една симетрия между това, което става в държавите членки и това, което става тук в парламента, макар и за сега да не е така. По-нататък въпросът за съвместното решение. По този въпрос е, смятам, е, че от това, което вече казах, следва по необходимост, че е, съвместното решение трябва да обхване и насоките на економическата политика. Как обаче? По един прагматичен начин. Тук се говори за сроковете, и нали? много е важно да не затънем в една безкрайна а, говорилния, в резултат от която в крайна краища от парламента няма да има никакъв смисъл. А, е, трябва да а, е, избягваме също така да се впускаме в детайли, а, е, които биха били неуместни, нереалистични и които не биха съответствали на установилия се днес дух на по-висока степен на економическа интеграция между държавите членки. И в това отношение трябва да помислим да проявим творчество. Но във всеки случай би било уместно в доклада да се спомене търсенето на, на начини да се, да се разшири приложимостта на съвместното решение с а, ускоряване на процедурите, в това число по спешност. Така че парламента да може да може да заяви в по-голяма степен здравия разум, който винаги е проявявал. И нашият парламент, ако желае да просъществува, не би следвало да се влачи след историята. Да, това вероятно би било равнозначно на е, умерена културна революция, но светът, в който днес живеем, ни налага е, да преразгледаме част от привичките си, за да се окажем на висотата на поетата от нас отговорност. Благодаря. Благодаря. Вики не е тук. Кой ще говори от нейно име? Не. А Филип е тук, като докладчик Сянка. Извинявам се, Настрид, че не бях тук на време. Ще отговоря на Жан Пол. Понеже ти говори на френски, е, и аз ще ти отговоря на френски. От гледна точка на ЕНП, е, сериозно се мисли за възможността съвместно решаване и целта не е да се прави микроуправление, а ще ви дам пример, за да иллюстрирам думите си. Днес, като говорим за конкурентоспособност, знаем много добре, че е, в Екофин и в Европейската централна банка конкурентоспособност някак си се тълкува като конкурентоспособни трудови възнаграждения. Идеята е да се каже поне, че всички трудови възнаграждения са предмет на стремежа към конкурентоспособност. Ние като парламент трябва да можем да кажем, ето, правим диагноза, че някои държави членки имат проблеми с конкурентоспособността и действията, които трябва да се предприемат, може би имат отношение към заплатите, но те имат отношение и към енергийната ефективност, производството на енергия, производството на стоки и така нататък. Мисля, че ако парламентът може да даде насоки в този дух на комисията, за да се ръководи тя от тях, когато преценява действията на различните държави членки, е, ще има смисъл от нашата работа. Идеята не е да правим микроуправление, за да кажем в Германия трябва да е така, в Португалия да е иначе. Въпросът е да направим препоръки, които да предшестват препоръките на комисията към държавите членки. Е, нали, това е, би трябвало да има и демократичен смисъл. Прието е, гласувано е, взето е предвид. Е, в крайна сметка за това говорим. За нас това е задължителен елемент. Днес все повече виждам, че въпросът за економическото управление е въпрос за демокрацията – Проблемът е проблем на демокрацията, на легитимността, е, която имат всички тези процеси в очите на нашите съграждани. ЕНП е, е готово да обсъжда в този дух и би трябвало Европейският парламент е, да възприема позиции, които са идеологически по-уравновесени по-близки до социалния модел на пазарна економика. Е, с това ограничавам а, е, изказването си. А, е, казвал съм многократно, че а, ние подкрепяме насоките, а, формулирани от докладчика. А, не трябва да увещавам перванш, а, перванш Берес в това. А, е, нали, е, когато говорим за е, разликата между държавите в еврозоната и тези извън еврозоната, да, там трябва да се направи разграничение, но не бива да задълбочаваме разликите прекалено много. За мен, припомням, не става дума за 17 плюс 10, а за 25 плюс 2. Това е 25 плюс 2 върху хартията на договора има две държави членки, които са заели коренно противоположна позиция на тази на останалата, що се отнася до еврозоната. И за това трябва да говорим за економическо управление за 25. Иначе е, посланието, което излъчваме за в бъдещето е, че някои може би няма да бъдат никога е, членове на еврозоната а залогът е а, механизмът на управление да се прилага поне към 25. Днес 8 вече са подписали, но все още не са а, вътре в еврозоната и за това а, трябва да им кажем, чакаме ли? Благодаря. Е, Николас Шантис, вие сте следващ. Ευχαριστώ е, κυρία проедре. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Дадохме становището си по европейското полугодие. Проследих логиката и на докладчика, и на другите изказали се. Всички говориха много за демокрация. Това, което чухме в разговора си с представителя на комисията и представителя на съвета, според мен, а и според други колеги, ако правилно съм ги разбрал, не ни харесва много, защото не отговаря на безпокойствата и на резервите, които споделихме. Ние казахме, че това е процедура, която не е демократична, не съответства ни най-малко на договора и е съветът и комисията, както правилно подчертава докладчика, се отнасят към тази проблематика като към юридическа такава, а не като към политическа проблематика. На мен ми се струва, че ние някак не поставяме искане е, този е, дефицит на демокрация да бъде преодолян е, чрез предоставяне на повече правомощия на Европейския парламент. Европейското полугодие е една от политиките, е, разработени с цел преодоляване на кризата на економическото управление. Според мен тук говорим за нещо изключително важно. Ние бяхме изтласкани в страни, не бяха взети предвид бележките на парламента, не бяха взети предвид становищата и на националните парламенти. Следователно е било пренебрегнато становището на населението на Европа, на европейските граждани. Връщам се на случките от последно време. И давам пример. Отчаяният министър-председател на Гърция поиска референдум. Аз съм от партията на министър-председателя и много добре знаех каква реакция ще последва. В същото време искането за предсрочни избори в Гърция и в други държави също бе прието, както знаете, от комисията по специфичен начин. Господин Рен каза, или ще сформирате правителство, или ако не, толкова по-зле за вас. Всичко ще анулираме. Това е доста характерно като реакция. Ние сме представителен орган. И виждаме съвсем ясно, че по този начин наистина се създава впечатлението, че европейските институции не могат нищо да направят. Е, положението непрестанно се влушава. Е, проблемите в Европа не са само проблеми на Гърция. Такива има и в други държави, като Италия. Някак си не се вижда как да се справим с тези проблеми и е, хората в Европа виждат, че ние не съумяваме да се справим, че не ни е ясно как да го направим. Би трябвало е, ако искаме да се преборим, да се чува повече това, което казва Европейският парламент, това, което казват европейските граждани. Това се повтаря непрекъснато, но когато се приемат решения, от начина по който се приемат и от съдържанието, се вижда, че нашето мнение наистина не се съобразява и ние не съумяваме да бъдем градивни. Последна бележка във връзка с това, което попитах господин Рен при идването му тук. Да, има някой известен недостатък мостик на демокрация, но тогава трябва да се разработят хипотези за реакция в някои държави членки. Има процедури, които позволяват изменяване на договора в тази връзка, за да бъде позволено определена държава членка да излезе от системата на единната валута. курсът на еврото не е привлекателен. Поставят се нови въпроси. Говори се за е, страните е, евро и страните не евро. Е, по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз, които не са в еврозоната, вече нямат така интерес. Не ги интересува влизането в тази еврозона. И за това, ако искаме да постигнем промяна, е трябва да изменим договорите, за да включим в това в тях това, което не е уредено по-настоящем. И разбира се, европейските граждани трябва задължително да имат участие в това, което правим. Не е тяхна работа да поемат само тежестите на кризата. Това исках да кажа. Um, Господин Френ, е, вие сте в списъка ми, но само ви обръщам внимание, че имаме още една точка в дневния ред и тя също е важна. Ще гласуваме в понеделник. Много дискусии вече сме имали по въпроса, който разискваме в момента. Затова, ако можете да се изкажете кратко. Благодаря, наистина мога да се изкажа съвсем кратко. Искам да кажа всъщност само две неща. Нямам така афинитет към никаква реформа на договорите в този момент. Това съм го заявявала нееднократно. Първо, защото смятам, че не сме изчерпили съществуващите институционни възможности. А, може би липсва политическа воля за това, но той е отделен въпрос. И второ, в момента не е ясно какъв тип, какъв вид реформа на договора ще се очертая, ако започнем този процес. Искам да кажа, че Европейският парламент трябва да дава становището си. Той трябва да дефинира идеи, трябва да задава насоки. Ако включително и за евентуална реформа на договорите. За това е много важно да имаме надпартийно съгласие по тези въпроси. Много ми допаднаха бележките на господин Гозес. Те ми вдъхват надежда, че такъв консенсус е възможен. Второ, ролята на парламента. Ние искаме да бъде разширена нашата роля, но парламентът като институция трябва да бъде и зачитан. Към него трябва да бъде проявявано необходимото уважение. Както знаете, когато говорим за дефинирането на макроекономическите неравновесия, текстът бе дефиниран, когато бе прият шестопакетът. И комисията, нашата комисия, следи изпълнението. Би трябвало поне да следи е, изпълнението на е, тези решения. Е, как следим това, което прави Екофин днес, утре, е, някакви слухове е, се въртят? Може би е необходимо да се е, дефинират е, тези идеи, които се радваха на подкрепата на голямо мнозинство в парламента и на подкрепа от страна на другите институции. Така че, госпожо председател, бих настояла за следното. Нашата комисия много отблизо да следи какво става на днешното заседание и какво ще стане на утрешното заседание, особено що се отнася до конкурентоспособността. Как тълкува съветът това а, което ние сме приели като насоки. Съветът не поддържа пряк диалог с нас. Той поддържа пряк диалог с комисията, но не с нас. Какво съдържание придава на нашите идеи, на нашите насоки във връзка с конкурентоспособността и макроекономическото управление? Госпожо Берес, може ли накратко да ви дам думата, защото наистина времето е изтича? Е, Благодаря. Е, Изслушах внимателно колегите, чух много полезни неща. Само една бележка по въпроса за съвместното решаване, защото това ще е най-важното решение, е, което ще приемем, ако е, се следват насоките предложени от мен. Разбира се, съвместното решаване в класическата му форма, в тази рамка, не може да се впише но като член и на Комисията по социални въпроси, аз съм извършвала такова квази прилагане на процедурата по съвместно решаване. Това отне малко повече време, не 3 месеца. И мисля, че ако проявим добра воля, можем да постигнем това и тук в нашата комисия. Това не ни задължава нищо да променим и да не ни задължава да променяме практиката си, но нашето ниво на амбиции а, ни задължава да помислим по-творчески. Okay, well, thank you very much. Благодаря. Припомням ви, че в понеделник в Страсбург комисията ще гласува. Благодаря на всички за изказванията им. Сега давам думата на колегата, който трябва да направи изказване е, е, по е, последната точка. Рамка за корпоративно управление за европейските дружества. Господин Фокс, докладчикът не е тук, но разбирам, че е изпратил човек, който да се изкаже вместо него. Заповядайте. Uh, uh, господин Фокс, влака му закъснява и господин Фокс закъснява с влака. Аз се изказвам с него. Първо, приветства Зелената книга за рамка за корпоративно управление за европейските дружества, защото след финансовата криза стана ясно, че е необходимо да има регулативна програма, както на пазарите, така и в компаниите. Но тази промяна трябва да е пропорционална е, корпоративното управление трябва да прави разлика между големите финансови институции и подхода за другите компании, които се търкуват на бърсата. Е, корпоративното управление и съответния доклад, когато бе разглеждан, правилно се подчерта, че трябва да се отчет те голямото разнообразие от корпоративни структури в Европейския съюз и съответно регулативните подходи. И също така да е ясно, че не можем да подходим едно, да подберем едно решение за всички видове. В такъв смисъл трябва да се отчита принципа на пропорционалността. За институциите, които имат отношение към системна характер на промените, там управлението трябва да е по-малко ограничително. Също не бива да се претоварват европейските компании с излишни изисквания за регламентиране и трябва да се обърне внимание на някои конкретни области. Господин Фокс има следния подход – да се отчита различното естество на различните компании, които търгуват на борсата, да се обяснява регулативната рамка, която налага на компаниите да отговарят пред своите акционери, да се развиват съответната култура и практики, да се засили ролята на акционерите освен това да има задължение те да бъдат уведомявани и да бъде обяснявано защо компанията евентуално се отклонила от съответните кодекс на действие, да има и е, кодекси за добро стопанисване и да не се отчитат само краткосрочни съображения. Докладчикът ще работи в е, тясно сътрудничество с докладчика в Сянка, за да се вземат предвид нашите мнения и очаква също и идеи от, нашите, от членове на нашата комисия, включително докладчиците в сянка. Председателят, благодаря. Сега госпожа Галпелц. Благодаря, господин председател. Съвсем кратко ще се изкаже. Първо, благодаря на господин Фокс за работата. Много се радвам, че се дискутира тази тема, защото е изключително важно да се постави този въпрос на дебат. Също така съм съгласна с докладчика, че въпросът е много деликатен. Тъй като част от законодателството е в е, правомощията на националните правителства и не може да има общи правила. Много рядко се натъкваме на тема, която с толкова голямо очакване, към която гражданството да има толкова голямо очакване. Въпросът за акционерите и управителният съвет. Докладчикът е, разглежда принципа на кодекса. Разбира се, състава на борда на директорите е много важен, но много важно е също да има и достатъчно диференциран подход за малките и средни предприятия, за да няма прекомерна бюрокрация. Второ, компании, които не се търгуват на борсата, но които имат огромен економически потенциал, а нямат още нормативна уредба за дейността си. Господин Фокс също подхожда от гледна посредством кодекс в това отношение, но този подход не винаги е в съответствие с разпоредбите за вътрешния пазар. Друг важен въпрос е дали управлението на компаниите може да бъде съчетано с вътрешен надзор или с външна оценка. Аз лично смятам, че трябва много предпазливо да боравим в тази материя. В Зелената книга се коментира също въпроса за равнопоставеност при формиране на състава на борда на директорите. Аз не бих казала, че това е маловажен въпрос, но той отклонява вниманието ни от много по-важни. И в заключение, една система за ефективно управление е действително необходима, а критериите за тази система трябва да бъдат предварително определени. Съответно, управителният съвет трябва да се отчита за своята дейност. В предложенията си доклада трябва да отчита също и необходимостта да не се увеличава бюрокрацията. В Зелената книга се поставят цели, но не се формулират мерките, с които те ще бъдат постигнати. В нашите изменения ние бихме искали да направим именно това. Отново поздравления за докладчика. Председателят, благодаря. Аз съм докладчик в Сянка от социалистите и демократите. И аз благодаря на докладчика за интересните предложения. Смятам, че ще стане много добър доклада рамката за корпоративно управление трябва да бъде достатъчно гъвкава и да отчита и нуждите на малките и средни предприятия. Докладчикът в такъв смисъл е, коментира неща, които приемат предложението на комисията за отпадане на изискванията за тримесечни отчети на малките и средни предприятия, което ние приветстваме. По отношение на успеха на принципа да се съобразява съответно от е, компания или да обясни защо не го е направила, трябва да има ясни правила. Когато е, компанията възнамерява да се отклони от съответния кодекс на поведение. Има много недостатъци в прилагането в отделните страни членки на принципа спазва или обясни. В Швеция, например, се изисква компанията да заяви ясно кои правила е не е спазила и какви решения съответно ще приеме, за да преодолее този проблем. В Зелената книга се прави предложение за разкриване на политиката за възнаграждение и възнагражденията на директорите, а също и възможността акционерите да упражняват надзор. Това, разбира се, ще повиши прозрачността и голямия голямата разлика между начина по който работи компанията и заплащането на ръководството й. Съгласни сме с предложението на комисията за идентифициране на акционерите. Извиненията за предоставяне на акции на служителите също са удачни. Ние знаем, че те дават положителни резултати. Затова е добре страните членки да бъдат окоръжавани да въведат подобни практики, включително с облегчен данъчен режим в страната. Свен. Сега Свен от името на зелените. И аз замествам нашия докладчик в сянка няколко коментара – тук само заместници се появяваме, май единствено председателя е на място. Няколко теми. Първо. Разбира се, че има разногласия. Първо, по принцип, ние бихме предпочели в случаите, когато няма ясно формулирано законодателство, само пожелателна практика, да се премине към регламентация. Отман, Отмар Карас има становище от комисията им кои ние, Имко и ние сме готови да го подкрепим. Там се казва, че финансовата криза показва, че настоящото економическо корпоративно управление не е ефективно и се е, формулира заключението, че трябва да има практични и законообвързващи разпоредби, е, включително кодекс на най-добри е, практики, а също така и за силен елемент на надзор на национално и европейско ниво. За възнагражденията смятаме, че пазарите не са удачен е, инструмент за определене на възнагражденията на висшите ръководители. Затова настояваме да има задължителни разпоредби за устойчиви нива на възнаграждение, които да не се отнасят единствено до финансовия сектор. По отношение на на равнопоставеността между половете в състава на управителните съвети или на по-високите постове, смятаме, че трябва да се подкрепи подхода на Норвегия и призоваваме комисията да въведе задължаващи правила за равнопоставено представяне на мъже и жени в управителните съвети и това да не е само незаконодателна мярка. Освен това, според нас смятаме, че в становището така се формулира известно предпочитание към правата на акционерите и техните интереси и затова считаме, че да, действително те е, могат е, те трябва да имат своите права и да бъдат подсилени тези права, но все пак трябва да има и по-голяма отговорност при корпоративното управление. Защото не само акционерите са и ръководството на компанията имат отношение към управлението, а всички заинтересовани страни трябва да имат възможност да оценяват дали съответното управление е в съответствие с целите на компанията, дали има достатъчна прозрачност. Това се отнася особено за големите компании. Така че е, ангажирането на всички заинтересовани страни е от дългосрочен интерес на акционерите. И в такъв смисъл трябва да има известни подобрения, за да се изгради един по-балансиран текст. Благодаря. Господин Епинг, ако трябва да заключите за една минута, мога само да кажа, че ще предам вашите бележки на господин Фокс, особено на коментарите на господин Гиголт. И съм убеден, че докладчикът няма за цел да упражнява управление на компаниите в най-малките подробности, но във всички случаи а, е, ние ще се видим с господин Фокс. И какъв е графикът? Е, крайен срок за изменение е 15 този месец до 12 часа на обед. 29 ти становище гласуване в комисията 19 декември в Юре на 26 януари в пленарна зала ще влезе текста в началото на март. Следващото заседание е на 14 март. Не, извинявайте, 14 този месец, 7 часа.